powoli będziemy zaczynać, bo mamy dosyć napięty program. Колеги, ще започнем след маничко. Дневният ред е много пълен, но много интересен. Искам да се извиня, че вчера не присъствах. И в същото време искам да благодаря на господин Де Кастро за това, че ме замести. Днес ще говорим за младите земеделски стопани, изпълнение на политиките след реформата на ОСП от 2013 година. Вчера бях на заседание с млади фермери в Познан. <clears throat> 500 човека бяха, присъстваха на това заседание. <clears throat> Представители на Копа Коджека също присъстваха. И това беше покана от преди половин година и трябваше да присъствам. А днес също имаме много интересни гости, ще ги представя след малко. Но нека най-напред чуем е, представянето на Комисията за младите земеделски стопани и положението на реформата на ОСП след 2013 година. Както казах, ще има голяма подкрепа, голямо внимание ще се отдели на доклада на господин Капуто. А самото изследване е извършено от консорциум от три е, института, Чешкия университет за науките за живота в Прага, Технологическия център и Чешката академия на науките и института Джеймс Хютън в Шотландия. Е, изследването е управлявано от политическия отдел Б. Целта е да се представи прилагането на механизма за младите земеделски стопани. То описва различни възможности, различни мерки, които се предприемат в държавите членки. Приветствам господин Лукаш Залага от Прага, както и госпожа Ли Ан Садърланд от Шотландия. Както винаги, първо ще чуем експертите. Те имат общо 20 минути. След това ще чуем представенето на комисията. След това ще имаме обмен на мнения. Това е въпрос, който е много важен. Темата е много важна. И аз мисля, че е най-добре да почнем веднага с експертите. И така добре дошли на нашите гости. Те са поканени от господин Де Кастро. Добре дошли на посетителите, гости на господин Де Кастро. Те са от Северна Италия. Добре дошли. Радваме се, че ще присъствате на нашето заседание. Благодаря на професора за това, че е поканил тези гости. А сега давам думата на нашите експерти. Вие решете кой ще вземе думата пръв <clears throat> и разпределете Времето помежду си имате общо обаче 20 минути. Моля, имате думата. Good morning. Um, thank you very much. Добро утро и благодаря ви за поканата. Казвам се Лукас Залага и съм от Чешкия институт в Прага. Ще представим резултатите на изследването, което се занимаваше с анализ на политиките за младите земеделски стопани. Ние се съсредоточихме върху 7 страни, получихме данни от колеги от 7 страни. И така за 20 минути ще мина много бързо през целите на доклада, методите, които сме използвали. Това е един доста научен доклад и ще ви кажа какви данни събрахме. От научна гледна точка има много, трябва да кажа, има много литература по въпроса правим анализа на тази, анализ на тази литература. Освен това, занимаваме се и с инструментите за приложение, анализираме резултатите, които са постигнати от тези инструменти и след това говорим за нашите препоръки и е, заключения, които ще бъдат представени от колежката ми Садърланд. И така, целите на доклада. Искахме да видим как държавите членки прилагат различните политики, насочени към младите земеделски стопани, чиято цел е естествено да подкрепят бизнеса на младите фермери. Фокусът падаше върху структурните резултати, какви са бариерите, какви са възможностите за младите фермери, които започват своя бизнес сега, и искахме да видим какви са съществуващите политики в областта, т.е. как тези политики помагат на фермерите да преодолеят бариерите. По отношение на нашата методология, направихме анализ на данните, данни, които бяха публично достъпни, данни от Евростат. Освен това, анализирахме и плановете, плановете на седем държави членки <clears throat> за развитието на селското стопанство. Правим заключение на базата на този анализ за разпределението на бюджетните средства. И така, ние смятаме, че наистина е необходимо да има внимание насочено към младите земеделски стопани – Проблемите не са свързани само с застаряване на селските стопани, но е, с, с, има и други феномени. Те засягат реструктурирането на земеделския сектор. Основните тенденции са свързани с концентрацията на земеделските стопанства – това е тенденция навсякъде в Европейския съюз. Повече от 3,5 милиона фермери преустановиха своята работа. Това означава, че по принцип земеделските стопанства се укрупняват. И това означава, че има по-малко земя, която може да бъде предоставена на младите фермери. Друг проблем това е онаследяването на фермите. Селското стопанство е много трудна професия, реалността е много сурова и е много трудно да се започне бизнес в селското стопанство. Най-разпространения начин е унаследяването. Така че ние се опитахме да анализираме и тази ситуация. След това въпроса за застаряването на фермерите. Много интересна дискусия от политическа гледна точка е дискусията за определението млад фермер, но на това ще се спра малко по-късно. И така, дискусията за застаряването. Тук виждате някои цифри. Делът на фермерите, които са по 35 години и делът на земеделските стопанства, които се управляват от фермери над 55 годишна възраст. Има малка промяна през различните години в, по отношение на процентите, което означава, че проблемът си съществува в селското стопанство от години. Ако погледнем националните сектори, т.е. националното положение, виждаме, че има проблем не само при застаряването, а и при положението на, на фермите, там където те се намират и тяхната големина. Този слайд показва, че има около 4 кластера в държавите членки – които се различават по отношение на застаряването. От една страна има страни, където има голям процент млади хора в селското стопанство. Това, са зелен... Това е зеленият кръг от дясно. И в същото време има група страни, където преобладават старите фермери – и много малко, където има много малко млади фермери. Така че виждаме колко е важен този проблем, проблемът с застаряването. А в спецификата в държавите членки е много различна. Освен това, правим разлика между младите фермери и новосъздадените ферми. Ако говорим за подкрепа на младите фермери, въпросът е сложен, защото не винаги младите фермери създават нови земеделски стопанства. Те много често унаследяват ферма, т.е. взимат фамилна ферма. Ние за това решихме да осветлим разликата между новосъздадените ферми и младите фермери, Направихме анализ на бекграунда на, на фермерите, тяхното образование, техния опит и как на базата на това да ги подкрепяме. Сега, прилагането и инструментите. Имаме стълб и стълб е Това е, те са в резултат на реформата от 2013 година на ОСП. Има програми, които се съсредоточават върху областта Б, именно подкрепата за младите ферми, фермери. Ние се опитахме да анализираме какви са разликите между отделните мерки и как те се прилагат в различните държави членки. Тези разсъждения са обособени в една отделна глава. Сега, <clears throat> стълб едно. Плащания за младите фермери. 4,1% от основните плащания са насочени към младите фермери. Държавите членки могат да решат дали трябва да има специални условия за тези плащания. Това е въпроса за различното прилагане в държавите членки. Повече държави членки използват максималния лимит, т.е. 90 хектара на, фер... на ферма това е един от критериите, най-разпространеният критерий. Други обаче е, правят друг прак и подкрепят ферми и, и смъкват прага, т.е. фермите, които се ползват с подкрепата, са по-малки. Можете да намерите подробности в нашия доклад за това как държавите членки е, прилагат плащанията и какви са критериите за тях. Стълб 2. Приоритети към областта Б и младите фермери. Когато направихме анализа, видяхме, че държавите членки имат различни подходи за разпределянето и приоритизирането на подкрепата за младите фермери по мерки. Тази таблица показва, че има пет кластери в държавите членки, които ни анализираме и се вижда колко различен е бюджета предназначен за младите фермери. Има група от държави членки, които са решили да подкрепят младите фермери с около 10% от бюджета и в същото време в тясната колона виждате държави членки и региони, които са решили да отдават подкрепа в много малък обхват. В същото време няма общи характеристики, които да ни позволят да тълкуваме разликите и тяхното въздействие върху регионите. Те са много различни. И така, по отношение на стълб 2, най-важната мерка, мярка е мярка 6. Това е мярката от 80% P B бюджет – това е основният инструмент за младите фермери в селското стопанство. Мярката 6.1 се прилага различно в държавите членки, може да видите в доклада разликите. По принцип, държавите членки дава, задават условия за допустимостта, има различни критерии за минималния обхват на мярката и максималния обхват, максималната големина на фермата – има изискване за бизнес план, който да показва как ще бъде управлявана фермата за следващите 5 години. Но държавите членки имат, както казах, по принцип различни критерии и за бизнес плановете. По отношение на мерките за приложение. Тук се съсредоточихме върху една дискусия, проведена в седемте страни, защото нямаше на лични данни. Тъй като времето от прилагането, от въвеждането на мерките и прилагането до анализа беше много кратко. Говорихме с политически консултанти, представители, организации, представители на младите фермери. Говорихме с самите млади фермери и идентифицирахме няколко предизвикателства, с които се сблъскват новите селски стопани. Най-напред искам да кажа, че това са тенденции, като например достъп до земя, достъп до капитал, конкуренция между младите фермери и започващите земеделски стопанства и уменията – за управление на селското стопанство. Интересни са резултатите от нашите анали... Е, анализи за предизвикателствата. Достъпът до, стра... до земя е много ограничен, става скъпо да се закупи земя. Подкрепата от стълб 2 не може да се справи с този проблем, с това предизвикателство. И е, достъп до капитал. Е, тази мярка има за цел да увеличи и подобри производството, да подобри уменията на младите фермери и тяхното образование, образование дава им възможност за достъп до е, знания, умения и консултации. Освен това, тук се говори и за финансов, финансова подкрепа за младите фермери, за да се осъществят съответните нужни инвестиции. Общ извод за държавите членки е, че под мерките под стълб 1 и 2 се приемат много положителни, но много популярни са мерките от стълб 2 в някои държави членки не стигат финансовите ресурси, за да се удовлетворят желанията на всички, които се интересуват да се включат в тези мерки. В нашия доклад има повече подробности за акционерите, за заинтересованите страни, за администрацията, за подкрепата на място, давана от държавите членки. Това е от моя страна, а сега давам думата на моята колежка Содерланд. Благодаря, Лукас. Ще говоря за препоръките в доклада. Има 14 препоръки общо. Аз ще обърна внимание на три кластера. Общото послание, както каза и Лукас, е, че 1500 млади фермери в Европейския съюз се ползват от помощ. Ние искаме да се увеличи финансирането, което се осигурява за млади фермери, тъй като има високо търсене, има някои държави, където имат по-успешни кандидати, отколкото други. Според нас може да се направи нещо повече. Голямата пречка за младите хора за навлизане в сектора на селското стопанство е, е именно достъпа до селскостопанска земя. Ние организирахме фокус групи и те откроиха това като проблем също. Някои от проблемите идват от структурата за преките плащания и трябва да се огледа отново. Субсидиите се отпускат на базата на площи, което насърчава окрупняването. Освен това има инвестиции, инвеститори, които закупуват селскостопански земи като добра инвестиция и цената на земята нараства по този начин, поради връзката с преките плащания. Има също възможности да се обмислят други схеми. Има доста нови неща, които допринасят за подобряването на мобилността в собствеността на земите. Създаването на тръстове, инкубатори, и се опитват някои консултантски фирми да създадат контакти между тези, които предлагат земя и тези, които търсят. Втория въпрос, както каза Лукас, е е свързан с подкрепата, която за сега е до 40 години. Ние мислим, че трябва да се увеличи възрастта до 45, тъй като хората сега живеят и работят по-дълго. Освен това, е са необходими няколко десетилетия, за да се наберат ресурси, за да се стартира една ферма. Трябва също да се обмисли каква е целта на субсидиите, а именно да се насърчат младите хора да навлязат в селското стопанство. Освен това да се обмисли и лимита, свързан с субсидиите. Младите хора, които и имат някакъв съскостопански опит, могат да започнат производство в рамките на 5 години, например, животновътството но трябва да има сигурна, сигурен достъп до земя, което е проблематично. Освен това, има горна граница на общата помощ, която един млад фермер може да получи. На последно място искам да подчертая някои от нещата, които се правят за подкрепа на навлизащи нови фермери. Младите хора се насърчават да разработят бизнес планове, да натрупат умения в дадена област, в селските райони. И това е необходимо преди да се пристъпи към кандидатстване за субсидии. Освен това, създаването на възможности на младите хора да се учат от по-опитни е друга възможност. През януари започва програма за 4 години за нови фермери и те ще бъдат запознати с новите бизнес модели, които се очертават в Европа. Благодаря ви, с удоволствие ще отговоря на въпроси, ако имате такива. Благодаря ви. Пристъпваме към въпросите от залата, от депутатите. Първият пожела да вземе думата е госпожа Сандра. Благодаря ви много за доклада. За мен е това е изключително важно. Благодаря, че насочихте вниманието ни върху навлизането на младите хора в селското стопанство. Селското население намалява и това буди безпокойство. Вие посочихте някои важни въпроси. Например, помощта за млади хора, които искат а, да навлязат в този сектор. Необходимо е да бъдат а, свързани с по-опитни фермери, които да им помогнат да направят този преход. Изключително важно е да се гарантира достъп а, до земеделски земи за младите фермери. Бих искал освен това да се върна на някои от аспектите, които бяха споменати за приобщаването на младите хора. Не зная дали трябва да се увеличава възрастта или пък да има един по-плавен преход към навлизане в сектора на селското стопанство. младите хора не искат да направят всички неща наведнъж, така че те постепенно могат да изпълняват изискванията и да навлизат в този сектор. Има една трудност, която е свързана с навлизането на младите хора в селското стопанство. и има силно влияние върху селското стопанство. Когато един млад човек наследи ферма, когато родителите прехвърлят на децата си фермата, е необходимо да се извърши нещо като продажба, с което води и до облагане с 15%. Трябва да се гарантира минимален приход, тъй като има сериозно отражение върху цените. Затова, според мен, има тук е, проблем. Доста от средствата просто се изпаряват заради високите данъци. Необходимо е да тези, които получават също заеми, получават и доста високи лихви, които трябва да плащат. Необходимо е да се примахнат всички тези допълнителни пречки. Да, предоставя се помощ тя трябва да улесни финансирането, но на кого? На младите хора, които искат да се занимават с селско стопанство или пък за данъчната администрация. За младите хора това е изключително трудно. Благодаря. Искам да ви помоля да не повтаряте същите въпроси и кластери проблеми, които вече се са засегнати преди вас, тъй като в 10.30 ще започнем изслушване по същите въпроси. Ще имаме представител на Европейската сметна палата и още пет оратора. Господин Лазон. Да. Селското стопанство все още привлича млади хора. Това е изненадващо тъй като има доста голям дефицит на селски стопанства, така че добре е, че младите хора проявяват интерес, но има и проблеми за приемането им. Тези а, младежи, които ни идват от а, земеделски а, семейства, намират а, за по-трудно. Има две категории, затова трябва а, да а, има политики за достъп до собственост върху земя, както и за достъп до кредити. Това не се отнася само за държавите, които имат такива проблеми. Необходимо е да се гарантира също информация за достъпа до земи и кредити както и в случаите, когато искат е, да разширяват вече формираните стопанства. Също е, е добре да могат хората да се ползват от плодовете на своя труд. Благодаря, Алберт Десема думата. Благодаря. Благодаря за двата реферата. Искам да кажа вчера решихме да увеличим директните плащания за някои държави членки от 25 на 50%. Освен това, решихме, че млади фермери, които вече е, действат в селското стопанство, да получават въпреки това за 5 години премията. Това е нещо много положително. Освен това, смятам, че плащанията под първия стълб не ги смятам за раз, разумно подобни. Ето, например, ако в едно предприятие всичко е идеално, се получава от един млад стопанин, друг млад фермер обаче получава от родителите си едно предприятие, в което трябва да инвестира, а и двамата получават еднакви премии. Сега единия ще трябва да вземе кредит и ще трябва да плаща този кредит с 0,2% лихви. Аз бях в Харватия миналата година и видях, че младите фермери трябва да плащат даже по-високи лихви 7-8%. Какво смятате да се направи една програма, финансирана от Европейската Централна банка, за да могат да се уравновесят тези разлики? Имам още въпроси, надявам се обаче да мога да ги задам по-късно. Хвала вам лепо на... Госпожа Пети, благодаря ви за презентацията, която изслушахме току-що. Докладът на Европейската сметна палата показва, че въпреки многото инвестиции, насочени към младите фермери, не се достига нужното ниво на обновяване на поколенията в този сектор. Необходими са мерки, които да са стимули за младите хора да се заемат със селско стопанство. Действително, младите фермери в Харвания тия имат проблеми с достъп до земеделски площи, високи лихви върху заемите, които вземат. Европейската комисия, според мен, би могла да се опита намери начин за намаляването на тези лихвени проценти за хората в Харватия или други страни, където действително тези лихвени проценти са прекалено високи. Вие също споменахте за увеличаване на възрастта за млад фермер до 45 години. Не зная дали а, имате предложение в тази насока. Това би било нещо много положително като решение. Благодаря на господин Де Кастро, тъй като предложенията ви в а, рамките на преразглеждането на Омнибус са много добри. Господин Агню, имаше национализация преди, така че тези схеми там са приложими, но животът е по-различен. Комисията се опита да направи нещо по време на реформата с много сложни мерки, кой се счита за млад фермер, кой какво може да получи. Не считам, че това е пътя, по който трябва да се върви. Това е лично мнение. Защото постепенно възрастните фермери постепенно започват е, да закриват фермите си, просто не обновяват стадата си или прочие. Необходимо е за това да се предвидят е, някои мерки за предприемачество в тази е, сфера. Аз казах на сина ми, че след 2019 година ще се пенсионирам, така че той трябва да се подготви. Много от фермите сега се вземат от големи ферми. И трябва да се види как може да се използват площите, които се придобиват, например пасеща и прочие. Благодаря, господин председател. Съгласна съм голяма степен с последния оратор. Младите фермери в Холандия работят съвместно с по-възрастни фермери и това се насърчава от тяхната асоциация на младите фермери. Аз не считам, че няма достатъчно млади хора, които искат да се заемат със селско стопанство. Ние много говорим за производство, за изкаране на прехраната трябва да се гледат и положителните аспекти, не само негативните. Благодаря ви, господин Вандер Канделаре. Благодаря въпросите, които повдигнахте, съм установил също и в разговорите ни с представители на Асоциацията на младите фермери в моята страна. Аз съм за призива ви да се преразгледа системата за преки плащания, за да се преразгледа въпроса за достъпа с Zoom. Имам въпрос, свързан с ефективността на средствата, които се отпускат и качеството на използването на отпусканата помощ. Имате ли някаква представа колко високо или ниско е качеството на изразходваните средства, какво получаваме срещу тях и други подвъпроси Искате ли да разгледате дали е по-добре да има еднократна сума или пък използването на други инструменти, кое би било по-ефикасно? И втори ми под въпрос, считате ли, че трябва да се види връзката между уменията и качественото използване на отпуснатите средства? По какъв начин младите хора използват тези средства, дали има някои, които използват по-добре, други по-зле, на базата на уменията, с които разполагат. Благодаря. Господин Декастро има думата. Да, благодаря ви. Искам да благодаря и на нашите експерти за тяхното интересно проучване. Искам да се върна към казаното на, от господин Деса. Вчера дадохме одобрение за автономната част за селско стопанство в регламента е, омнибус. Е, това е една част, която бе изолирана, за да се позволи незабавното и привеждане в изпълнение. И се надяваме, че по този начин ще дадем е, възможност на всички млади замеделци да получат предвидените допълнения в продължение на 5 години, още на датата, на която започна да се занимават с земеделие. От 25 на 50 и процента бяха увеличени тези допълнения и също така в втория стълб се дава възможност на всички млади да ползват така предвидените допълнения общо, като обща сума, като ги кумулират за отделните години през първия петгодишен период. Какво мислите вие? И може би бихте ли направили допълнителни предложения на тази плоскост, като знаете е, тази е, информация, за да можем да обсъждаме по-нататък. Благодаря. Вие говорихте вече за достъп е, за, за, до земя. Това е голям проблем. И ние като политици трябва да помислим върху този проблем. Не може да да възтържествува все повече принципа за директните плащания, които да са свързани с, а, хектарите. Ние не знаем при тази концентрация на земя, кой стои за тази земя в крайна сметка. А ние носим тук политическа отговорност, отговорност да улесним достъпа до земя за млади хора. Вие говорихте за консултациите. Това е важно, но не е достатъчно когато един млад човек поема фермата, много е важно някой да има този млад човек да има достъп до някого, който да му дава съвети и да го направлява в финансовите въпроси в, при, при вземането на други решения. Говорихте за възрастта на младите фермери 45 години, но не знаем дали това е разумно, защото а, млад фермер човек може и да е някой, който е по-напреднал във възрастта и започва с този бизнес. Може би по-разумно е да говорим за хора, т.е. Да, да говорим за времето, когато човек започва бизнес в селското стопанство. Освен това, говорихте за застаряването, разликите между 35 и 55 годишна възраст. Но има понякога ситуацията, когато старото поколение и младото поколение се обединява в едно акционерно дружество, поне при преходния период. А, госпожа Магенес. Благодаря ви. Няколко коментара. Първо, много приятно е да се чуе, че поне някои инициативи при реформата на ОСП са се оказали с положителен заряд, но доста трудности остават и вие говорихте за достъпа до земя като бариера, свързана с структурата на преките плащания. Въпросът ми е как това може да се преодолее. Второ, бихте ли се спрели по-задълбочено на идеята да има специална система, която позволява да се излезе от земеделската дейност? Трето, в Ирландия има национална система за подпомагане на млади земеделци. 25 000 акра са били прехвърлени от едно на следващото поколение – и земеделците са обединени в този си стремеж, като получават подпомагане от държавата. Това е поне начало. Последно, каква е ролята на държавите членки в тяхно, чрез тяхното данъчно облагане да подпомагат поколенческото обновление в земеделието? Благодаря ви. Е, президент. Благодаря, господин председател. Най-напред бих искал да благодаря на двамата експерти за изключително качественото им проучване и за прекрасния начин, по който го представихте. Вие е, потвърдихте някои от нашите опасения. Въпреки усилията, които правят законодателните органи на Европейския съюз, е, не е постигнато много през последните години. Не са много ласкателни резултатите. 6% са земеделците под 45 годишна възраст. Навсякъде проблемите са еднакви. Основният сред тях се посочва като достъп до земя, но не бива да забравяме и кредитирането. То също е важно за младежите, които желаят да превърнат земеделието в свое бъдеще. Длъжни сме да обмислим нови мерки, за да навлязат младите в земеделската работа. Аз препоръките от вашето проучване с удоволствие ще ги отразя в своя доклад. Моля председателя за малко снисхождение към мен. Иска ми се да се върна към някои въпроси. Комисията не разполага с лостове за въздействие. Тя не може да измени законодателството, свързано с пазара на земеделска земя. Но пък е, е, може да се направят проучвания, за да се разбере какви са съществуващите възможности. Най-напред трябва да се е, осигури е, достъп е, до земеделски кредити чрез банките. Също така могат да навлязат нови модели на обработка на земята чрез, да кажем, Сдружение на земеделци. И също така може да се мисли за по-активна политика в държавите членки на основата на препоръки от страна на Европейската комисия, на Европейския съюз, по-специално за сделките за земеделска земя и за кредитите. Какво мислите вие по тези идеи? И би ми било много интересно да чуя мнението ви. Господин Андрио, благодаря, господин председател. Искам да благодаря на двамата експерти за техните изказвания. Ще се спра на четири въпроса. Първо, колективното организиране на земеделците. Има разлики между държавите членки, но тук а, има а, какво да се направи. А, в Франция, изхождам от опита на Франция. Вярно е, че има а, наследяване и прехвърляне, но някой път наследниците не желаят да се занимават с земеделска дейност. И тогава, а, чрез обединение на земеделците, е възможно да се привличат млади а, хора, които да поемат а, земеделската дейност от отеглящите се земеделци. А по отношение на обучението, то е съществено съображение. Трябва да има добро образование по агрономство. И мисля, че това е бъдещето на земеделието. Е, трябва да има и обучение по новите технологии, по научните постижения. Много е важно да се работи за всичко това, защото пак казвам, това е бъдещето на реформата. Е, след това беше казано и всички са съгласни, че правото върху земята, правото на собственост върху земята не е от компетентността на Европейския съюз. Тук също има какво да се поработи. И най-сетне по отношение на нововлизащите на пазара, новите участници трябва в бъдеще да се прави разлика между млади земеделци и ново влизащи на пазара. Има, разбира се, и такива но настъпващи на земеделския пазар, които не са чак толкова млади. Но смятам, че всички, които желаят да се занимават с земеделска дейност, трябва по някакъв начин да бъдат специфично подпомагани. Благодаря, господин Фланаган. Благодаря, много добър доклад. Увеличаване на възрастта до 45 години е добра идея. Също така да се получава определен размер помощи, повече от 5 години. Е, има доклад от Европейската сметна палата, е, който ще се обсъжда в друга комисия, на която съм член в понеделник. Е, този доклад констатира, че много пари се харчат, но няма поколенческо обновление. Това означава, че трябва да седнем и да се вслушаме в това, което ни се казва, защото парите за ОСП са под заплаха. Ако аудиторите ни казват, че парите не се а, харчат целесъобразно, тогава онези, които не са замеделци, имат още по-силни доводи да вземат парите за ОСП от нас и да ги харчат за други неща. Значи, човек може а, да бъде а, с желание да стане фризьор, да стане дърводелец. А, Значи, основата на бизнеса тук е, че независимо с какво искате да се занимавате, трябва да се планира някаква рентабилност. Господин Декастро спомена регламента е, омнибус и това, че за 5 години на куп ще получават помощите си младите земеделци. Обаче има предложение е, от съвета е, да бъде заменена императивната формулировка на тази разпоредба с диспозитивна такава. Шал на английски да се замени с МЕЙ. Съветът следователно иска да направи незадължително за държавите членки това улеснение. Защо ще го прави съвета това, ако иска наистина да подпомага младите земеделци. Благодаря, господин председателю. Мисля, че е много важно да се спре неимоверното разрастване на стопанствата. Е, общо взето, е, когато е, се отегли един по-възрастен земеделец, стопанството се разширява по съседство, така да се каже. Съседът ви се отегля, вие поемате неговото стопанство и го присъединявате към своето. Трябва да се създадат разпоредби, които да позволяват на младите да имат възможности. В крайна сметка и замеделието подлежи на финансиране като другите области. Необходимо е в Европа да се направят бързо предложения, които а, позволяват а, земеделието да остане с високо качество и а, така да се разрастват стопанствата, като се присъединяват парцелите на съседите и не стават тези стопанства прекалено големи, иначе ще а, а, стане всичко прекалено огромно индустриално, както е било до сега. Благодаря. Сега искам да дам думата на нашите експерти за кратък коментар. Може би, А, ако успеете, е добре да съвместите в около 5 минути, ако не малко повече. Okay, thank you very much. Благодаря ви. Записахме си е, ключовите въпроси, които е, се съдържаха във вашите изказвания и е, ще се опитам е, да се спра на тях накратко. Е, неколкократно беше споменат въпросът за данъчното облагане при наследяването на семейните стопанства. Нямаме подробна информация. Сега в Чехия данъчното облагане е извънредно важен фактор. Там има други изследвания по този въпрос както беше споменато, Е, беше внесена една промяна, при която е, при е, прехвърляне на стопанството това се облага като продажба и то много повлия на пазара. Сега, по отношение на инвестициите в хората, да, трябва да се придобиват умения преди да започнат да се занимават с земеделска дейност защото а, те могат да не започнат да се занимават с конкретно стопанство, но след това могат да се занимават въобще с някаква друга земеделска дейност. Консултантските услуги са важни. А, има много консултантски услуги, които а, улесняват намирането на подходящи купувачи за земеделска земя. Зная, че такива услуги съществуват в Ирландия, също така и в Великобритания. Значи изграждането на повече консултантски услуги може да помогне, но и образованието и обучението, както и обучението по бизнес и за това как се извършва търговска и стопанска дейност в едно земеделско стопанство са отрешаващо значение. Третият ключов въпрос сред това, което си записахме, беше за преките плащания. Да, преките плащания категорично са много важен инструмент за подпомагане на младите земеделци. Заинтересованите, които се ползват от такива средства, имат положително отношение към този тип помощи, макар да е ясно, че пък преките плащания е, имат е, някои негативни страни. Увеличават, е, например, цената на земята и също така затрудняват напускането на земеделската дейност и зали зането от нея. Преките плащания са много важна част от доходите на по-възрастните земеделци и те за това не желаят да се освободят от стопанствата си и да ги прехвърлят на по-млади хора. Е, по отношение на това дали е, косвените плащания са полезни за младите земеделци? Да, защото младият човек има нужда от помощ, когато работи в едно малко стопанство. Да, значи може да има пък и субсидии за земята. Когато има субсидия за земята, тогава инвеститорите навлизат и трупат огромни количества земя. Има някои други альтернативи, биологично чисто земеделие и други подобни, там също младите земеделци и новонастъпващите на пазара проявяват голям интерес. Така че могат да бъдат подпомагани този тип земеделие, например, земеделие от подобни видове. Още една бележка. Ясно е от доклада на Сметната палата, че основният проблем при плащанията на младите земеделци е, над, начинът по който се формулират резултатите, които да бъдат постигнати с отпуснатата помощ. Има четири общи цели на механизма за младите фермери и тези цели не могат да се постигнат едновременно. Всичко зависи, разбира се, и от начина по който се отпускат помощите и се представят изискванията в различните държави членки, но като цяло проблемът стои защото общо взето основният акцент е върху увеличаване на конкурентоспособността, а не толкова върху поколенческото обновление. По отношение на намесата в поземлените пазари, това е национален лост. Но ако земята е стока като всяка друга, трябва да има свободно движение на капитали ако да се даде възможност не само на някои от новите държави членки, но и на всички държави членки в Европейския съюз да се намесват на пазарите на труда е начин да се раздвижат нещата. Да кажем, като въвеждат държавите изисквания за оседналост и други подобни. Мисля, че това може да се направи като препоръка. И последното в нашия списък е, е свързано с е, е, наследяването, прехвърлянето в нашия доклад ще видите информация по този въпрос. Ще видите колко е разнообразна картината в зависимост от традициите, културната нагласа в държавите членки, економическото състояние на земеделския отрасъл и много други фактори, които се отразяват върху прехвърлянето на стопанствата от едни ръце в други. Мисля, че има нужда да се обмисли една помощ за предсрочно пенсиониране. Не сме много сигурни как обаче да се постигне такова подпомагане. Можем само да кажем, че програмата за младите земеделци е, има отношение не само към навлизането на младите хора в земеделието и е, стимулиране на тяхното желание да работят в земеделски стопанства, но и трябва да стимулира по-възрастните земеделци да имат желание да прехвърлят стопанствата си в ръцете на по-младите и също така е, за събестойността на инвестициите и тяхната възвръщаемост. Е, не можем е, да сравняваме е, с ситуация, в която парите не са били инвестирани, защото те са били инвестирани. Значи имало е отражение. Можем да кажем, че без тази инвестиция положението сега би могло да бъде много по-лошо. Тоест, що се отнася до целесообразността и резултатността на вложените средства, може да се твърди, че инвестицията е била оправдана, само нямаме подробности този въпрос. Благодаря. Това беше наистина прекрасно. Днес е, ни очаква цяла поредица от изслушвания. Благодаря ви. Имате достъп е, до е, материалите, колеги, т.е. материалите нашите експерти са достъпни за всички. Е, разбира се, те ще бъдат на наше разположение и за по въпроси. Сега продължаваме с изслушването за изпълнението на стратегията по отношение на младите земеделци и промяната на поколенията в земеделието. контекста на това изслушване най-напред ще чуем изказване от господин Янош Войчеховски, член на Европейската сметна палата. Той е направил едно проучване на основата на аудитите. Завчера също го изслушахме в Комисията по бюджетен контрол. И вторият ни оратор е господин Роб Проблек. който е консултант от Словенското Министерство на земеделието и горите. Заповядайте тук, на трибуната. Всеки от вас разполага с време от 8 до 10 минути. 10 минути, господа. На всеки от вас господин Войчеховски ще започне. След това ще изслушаме господин Роблек, от Словения, а после е, ще е, имаме възможност за задаване на въпроси и получаване на отговори. Е, Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа, през 2015-2000 до, до, за десетилетието до 2013 година населението от а, младите селски стопани намаля. Е, Тоест около 4 милиона млади фермери е, бяха загубени, така да се каже, за селското стопанство. Загубвахме с около 1 е, една хиляди хора, млади хора за селското стопанство на ден през последните 10 години. И това е много сериозен проблем. Ние показваме този проблем. Показваме този проблем в доклада на Сметната палата. Господин Фулайнеган спомена този доклад. Той бе представен през юни тази година бе представен и в бюджетната комисия и през юли бе представен в Комисията по селско стопанство. Ще ви покажа само някои от слайдовете, които показват данните от този доклад. Тук виждате проблема за намаляването на населението на младите фермери във всяка възрастова група. Синята ивица показва популацията на младите фермери, т.е. по-млади от 45 години. Имаме само 22% от фермери в тази възрастова група. 80% от европейските фермери са по-възрастни – по-възрастни, т.е. от 45 годишна възраст. И това е проблем, това е голям проблем за застаряването на селското стопанство в Европа. На, на тази графика вие виждате развитието през 2007-2013 година, развитието на а, популацията на младите фермери, как то намалява и намалява от 3,5 милиона на 2,5 милиона. Това е синята графика, синята линия. а Червената линия в графиката показва увеличаването на средното на средната площ на селско стопанство, която се притежава от млади фермери таблицата в долната страна, долу, в слайда виждате, виждате разпределението на селското, на площа на селските стопанства. Има намаляване на средната площ от 57 000 хектара на 51 000 хектара за младите стопани. Тук виждате развитието на застаряването в селското стопанство. Червената ивица показва възрастовата структура в обществото. Тоест малко по-малко от 40%. Тоест хора около 45 годишна възраст. Синята линия показва развитието на възрастовата структура в областта на сред работниците, т.е. около 50% са хората сред работниците на възраст около 45 години. А в селското стопанство виждате е, зелената линия. Това, хората на 45 години, около 45 години са само около 20%. В нашия доклад виждате много интересни данни, виждате ги на, тези, на този слайд. Това е информация за ситуацията във всички държави членки. Ситуацията е много различна. Става дума за разпределението на фермерите по възрастова група в държавите членки. Има само две държави членки – в които процентният дял на младите фермери под 45 годишна възраст е повече от 10%. Това са Австрия и Польша. Само в тези две държави членки има повече от 10% млади фермери. Тоест е под 35 години на тясната страна, в тясната колонка виждате а, дела на фермерите, които са на 65 годишна възраст. Има само три държави членки, в които делът на тези фермери е по-малко от 10%. Германия, Австрия и Польша са тези три държави. Има някои държави членки, в които броят на, на фермерите над 65 годишна възраст е над 60%. В Португалия, например, за над 50% фермерите на 65 годишна възраст. С червено сме отбелязали държавите членки, където има подобрение за периода 2007-2013 година. Но това са съвсем малко държави членки. В повечето държави членки ситуацията през до 2013 година беше влушаваща се. Тоест в Германия фермерите под 45 годишна възраст намаля от, от 36% на 26%. Във Франция от 32% на 28%. Има малък напредък в България, в Полша, Словакия, Словения, Италия. Там има малко подобряване на ситуацията, но по принцип – не виждаме положително влияние на културата за селското стопанство върху възрастовото разпределение на фермерите. Много важна информация. В нашия одит ни намерихме данни за нередности или злопотреби, извършвани от фермерите. Това е логиката на интервенциите. Ние показваме някои примери. Например, млади фермери, които управляват на 25 000 хектара, те получават 100 000 евро като директно плащане. Те получават 3000 евро повече, защото са млади фермери. Добре, но дали това има влияние върху поколенческото обновление? Не. Тази политика няма такова влияние. Има и други такива примери в нашия доклад. Моето основно заключение, дами и господа, и то политическото заключение тук, би било, че бъдещата политика за селското стопанство трябва да се обсъжда не само с оглед на следващите 7 години, а с перспектива 27 години напред. Тоест, какво селско стопанство искаме да имаме? Перспективата трябва да е дългосрочна, а не краткосрочна. Благодаря ви. Благодаря ви много. Ние ще се запознаем по-подробно с материалите, които сте ни предоставили. Сега давам думата на господин Роблек от Министерството на селското стопанство в Словения. Има думата. Благодаря ви много. Добро утро на всички. Благодаря за отправената покана. Аз съм Рок Роблек, от Словения съм. Преди съм работил в НПО по проблемите на младите фермери. Сега се занимавам с програмата за развитие на селските райони в Словения. Следя внимателно развитието в сферата на ОСП през последните години и ще споделя някои мисли, свързани с прилагането на политиките за младите фермери в Република Словения. Основният въпрос, на който се опитваме да намерим решение, е дали сегашните мерки по ОСП постигат целите за обновяване на поколенията и на застаряването на населението. Нека да се спра накратко на мерките, за да ви кажа какво става точно в Словения по тях. Младите фермери в Словения между 18 и 40 години трябва да имат необходимия опит и образование. При изпълнението на тази мярка ние сме изправени пред три проблема. Какво означава създаването на една ферма? Кой се счита за активен фермер и по какъв начин можем да привлечем млади хора, за да навлязат този сектор и да останат в него. Как можем да накараме тези млади хора да се заемат с този вид дейност? Тази мярка има някои важни прагове за допускане, които се определят с използвани на земеделска земя, единици добитък. Субсидията се предоставя за 3 години на базата на представен бизнес план. Разбира се, фермерът трябва да покаже, че има нужното образование и умения. Финансовата помощ се осигурява на два етапа. 45 евро, ако младият фермер е заед в фермата и 18 600 евро, ако не работи във фермата. Финансовият е, период за връщане е 3 години. 70% се е, внасят е, при започването на дейността, останалите при приключването. Имаме също и задължителна схема за доплащане за млади фермери. Имаме много бенефициенти по това перо използваме 25% от следните плащания, средните плащания в Словения по ОСП. Те се използват за да се постигне средното по финансовият пакет. Когато планираме мерки за младите фермери, ние установихме още на ранен етап, преди още 2013 година, че не са достатъчни. Трябваше да се възприеме един по-цялостен подход, така че младите хората в подмярката за създаване на ферми получават допълнителни точки, ако се занимават с екологизация, ако предприемат определени инвестиционни мерки. И на последно място искам да подчертая, че през 2014 година ние създадохме план за действие за младите фермери. Там се предвиждат меки мерки, например свързани с данъчното облагане, за да може да се привлекат младите хора при прилагането на един цялостен подход. До какво доведоха тези мерки? Говорейки за силните и за слабите страни, силните страни в нашия случай са, че имаше значителна подкрепа. Средствата, които се осигуряват, са доста високи, средно погледнато лесно се планират тези мерки, те лесно могат да се управляват от страна на Министерството, както от страна на бенефициарите. Имаме горни и долни граници, което ни позволява да се фокусираме върху фермерите, които са активни, които произвеждат и пласират на пазара. И това е единствената мярка, която стимулира въвеждането на бизнес план. Фокуса на вниманието е върху изпълнението на бизнес плана. Кои са слабите страни? Съгласен съм с предходния оратор, който спомена, че планирането трябва да обхване десетилетия, не години, тъй като промяната в концепциите в политиките на всеки години е, обременява младите хора, всички, които се занимават с земеделие, защото те не могат да следят ежедневно тези промени в законодателството. Осигурява се подкрепа при стартирането, но малко са хората, младите хора, които са се занимавали с селско стопанство преди. Обикновено някои наследява ферма и продължава тази дейност. Малко са новонавлизащите в сектора. Как може да се стабилизират младите фермери, за да могат да продължат дейността си и след тези три години? Как те могат да получат нужните средства за инвестиции, за да стане конкурентоспособна фермата и да има успех? Въпросите, на които обърнахме внимание, са свързани с националното законодателство, например данъчното облагане в Словения, както и разликите между стълб 1 и стълб 2, където се дефинира по различен начин какво означава млад фермер. И това не е много добър вариант. Какви са предизвикателствата във вътрешен план? Става дума за задачите, които имаме, как да се подобрят операциите, как да привлечем повече млади хора. Едно от основните предизвикателства е как да следим изпълнението на бизнес плана в дългосрочна перспектива. Ключът тук е да гарантираме, че бизнес плана ще бъде устойчив, че планирането ще бъде стабилно, но е необходимо също да се предвиди известна гъвкавост. Всички аспекти на планирането трябва да бъдат в центъра на вниманието, тъй като бизнес поне е нещо е, живо, защото пазара се променя непрекъснато. Следващия въпрос се отнася до демографската структурна реформа. Селското стопанство в някои региони, включително в е, Словения, е сектор, в който се наблюдава укрупняване на фермите. Те стават по-конкурентоспособни и по-печеливши, но въпросът е как да се въвлекат младите хора в тези а, тенденции, как а, да могат а, те да навлезат в този сектор, как да се опрости навлизането им в сектора, как да се следи и контролира този процес. Това, което мисляме, е дали е необходимо да имаме схема за ранно пенсиониране, как можем да намалим административната тежест, как можем да се справим с пазара, да го управляваме по-добре, дали трябва да има мерки за управление на риска, по какъв начин да стимулираме организирането на младите фермери, как да улесним достъпа до земя и кредити, как да дефинираме понятието активен фермен. В заключение искам да ви покажа две графики. Първата показва броят на фермите през годините, как те се развиват, що се отнася до размера им. Те са над прага от 4 хектара. Индекса на младите фермери е показан на, на този, тази графика през 2017 стига до 100%. Това е индекс, който показва броят на младите фермери. Виждаме, че броят на фермите остава стабилен, но има промени в състава на населението и това показва, че има нарастване на младите фермери. Ние считаме, че политиките за развитие на селските райони с костопанската политика водят до подобрение в обновяването и помладяването на фермите и преодоляване на проблемите, свързани с застаряването на населението. Благодаря ви много за това представене което показва къде са реалните проблеми. Господин Фланеган има думата. Това беше интересно представене. Последният слайд, който показахте, противоречи напълно на това, което казаха от Сметната палата, а именно, че се харчат много средства и не виждаме обновяване на поколенията. Не зная как може да стигнете до толкова разнопосочни мнения. Аз съм малко задачен от направеното от моето правителство по отношение на младите фермери при преговорите по Омнибъс. Може би някой, който е от съвета или пък от Ирландия, може да ми обясни защо искаме промяна в текста от шал на Мей за да се ограничи предоставянето на средства на младите фермери. Защото за много хора шал означава никога. Господин Де Кастро, има думата. Благодаря ви. Благодаря на двете изказвания, благодаря на колегите, които направиха много интересни презентации. Аз се изказвам по-скоро като економист, а не като депутат. От десетилетия в економическата литература се сочи, че, че няма патология в развитието на селското стопанство. Има механизация, намалява се броя на работната сила, която е необходима по този начин. През 70-те години бяха необходими 30 часа работа, за да се отглежда стадо, докато сега това е намалено само до няколко часа. Но има състаряване. Тези, които напускат сектора, са младите хора тъй като те най-лесно се намират работа в други сектори. Това е нещо, което се наблюдава в целия свят. Така че има свиване на скостопанския сектор. Ако няма растеж в економиката, виждаме, че нараства броя на заетите в селското стопанство, така че има економическа динамика, която трябва да се отчита. Действително, когато има трудни времена, например по време на войни, броят на лицата в селските райони нараства. Това е също въпрос на оцеляване. Госпожа Магинес. Благодаря, господин председател. Аз не виждам конфликта изобщо, тъй като от една страна се показва практическата реалност от гледна точка на Министерството а, и другата е гледната точка на аудитора. Това, което ме притеснява, е казаното от аудитора, господин Вайчеховски, че реформата на ОСП нямаше за цел окрупнемените селски стопанства да използват средствата, които можеха да бъдат дадени допълнително на младите фермери. Ние не можем да сравняваме това, което може да се случи, ако не бяхме подпомогнали младите фермери. Има значително нарастване на броя на младите хора, които се обучават в колежи по селско стопанство. Тоест има интерес. Това е нещо положително. Но има какво още да се подобри, както казаха и двамата оратори. Господин Богович. Благодаря. Благодаря за двете презентации и особено благодаря на колегата от Словения. Благодаря на координаторите за това, че приеха моето предложение за подкрепата на младите фермери. Аз освен това съм бил и министър на земеделието в Словения зная проблематиката и зная, че мерките за подкрепа на младите фермери функционират много добре в Словения. Без тези мерки ние нямаше да може да привлечем 25 000 млади хора в селското стопанство. Но допълнителните средства, които те получават, е стимул за тях. Това е така. И благодарение на, на тези средства Селското стопанство живее, то, то е живо. Но въпросът е до каква степен може да разчитаме на естественото развитие в селското стопанство и до, и до каква степен на достъп до земя. Измервайки ефективността на селскостопанските политики, като гледаме само броя на фермите, намаляване и увеличаване на този брой, това не е достатъчно. А, земята си остава една и съща, плодородната земя, земята, която може да се обработва. Понякога някои ферми закриват, просто защото не са печеливши. Въпросът е да сменим фокуса и да мислим за достъпа до земя. И въпросът е естествено, когато една ферма е непечеливша, хората трябва да я закрият. Те не могат да печелят. И трябва да мислим за... Трябва да подкрепим фамилните ферми. И тези ферми да преминават от поколение в поколение. Какво правят младите хора? Те не само е, произвеждат селскостопански продукти, те се опитват да, да въвеждат разнообразие, те използват високите технологии в дейността си. Така че хубаво е да имаме подготвителни мерки за интелигентните села, т.е. да се включат тук и други сектори, като например социалните услуги. Това също трябва да е критерий. Образование, обучение, здравеопазване – да, така ще могат да се привлекат хората в селско-стопанските региони. Така хората ще знаят, че могат да живеят там, в а, тези региони. В противен случай няма смисъл да прилагаме разни мерки и политики, ако нямаме цялостен подход. Благодаря. А, господин Буда. Благодаря. Господин Бългович каза някои от нещата, които исках аз да кажа. За мен обаче е много важно да имаме устойчивост в селскостопанските инвестиции. Не е достатъчно да привлечем само млади хора в селското стопанство и да има поколенческо обновление – ние трябва да дадем възможност на младите хора да останат в земеделските региони. Това е предизвикателството за нас, тук, в тази комисия и в комисията Реги. Трябва да създадем стимули, стимули за живот на село. Затова искам да ви попитам, разглеждали ли сте критерия устойчивост на инвестициите в селското стопанство. Това за мен е голям проблем. Днес говорим за а, търговски споразумения с Нова Зеландия, с Меркосур страните и всичко това може да застраши а, земеделските стопани и то поради нелоялна конкуренция защото ето ние даваме пари на земеделските стопани, за да могат те да просъществуват на село, а от друга страна Европейската комисия подписва тези споразумения, внася тези селскостопански продукти и това създава нелоялна конкуренция. През 2013 година а, бе въведена реформата на ОСП. Минали са само 3 години от тогава, така че не може да има огромни видими резултати в момента. Освен това, ако средствата се, са разходвани добре, което е потвърдено от одита, то тогава защо ситуацията е все още незадоволителна. Какво щеше да се получи, обаче, ако нямаше подкрепа? Господин Агньо. Да, е, въпрос към аудитора. Възможно е да имаме подкрепа и да окоръжим системата, но ако имаме едно семейство, което знае, че има допълнителна подкрепа, то тогава младите хора ще кажат ми, добре, аз съм фермера и нека получавам допълнителните средства, но всъщност нищо не се променя в семейния бизнес. Може ли да идентифицирате, че има такива случаи, където млади фермери са проформа шефове на, ферме, на фермата? И така имате възможност за отговор по 3 минути. Да, ще говоря на полски. Много благодаря за всички коментари и забележки. На господин Фланаган искам да кажа, няма разлика между данните от Словения и данните от Сметната палата. Виждаме напредък в Словения, виждаме една по-добра възрастова структура. Господин Малиновски, бившия министър на, на земеделието от Польша е тук и той също може да потвърди, че има подобрение в възрастовата структура, но в повечето страни нещата се влушават. Господин Декастро каза, това е нормален процес, това е така, но като аудитор мога да кажа, аз не трябва да имам политическо мнение тук, аз бих искал е, такава визия, политическа визия от вас, е, тя, тя трябва да дойде от вас, каква трябва да е политиката, в, за селското стопанство за следващите 30 години. какво ще стане с фермите от 30 000 хектара или пък трябва да се съсредоточим върху подкрепа за семейните ферми, както каза господин Бългович. Ако има все по-голямо укропняване на земята, това ще е много трудно да имаме и съответствие с екологичните си политики и изисквания. Така че тук се иска политическо решение. Госпожа Магинес попита какво щеше да е да се получи, ако нямаше подкрепа. Фермарите използваха тази подкрепа много добре. И според мен е, положението щеше да е по-лошо в момента. Въпросът е, че подкрепата не е достатъчна. А ние имаме мярка за поколенческо обновление, но тази мярка не действа и това го казваме в нашия доклад. Тоест, заключението е, че трябва да имаме по-добра координация. Координация между политиките за селско стопанство и други политики. Допълнителните средства за младите фермери не са достатъчен символ за това младите хора да останат на село. Трябва да има и други стимули, така че пари не са самото решение. И така на господин Агнио. Вярно е, има такива примери в, доклади, в доклада, точно такива, какво, какви, точно примери, каквито вие споменавате. Тоест, е, да има един млад човек, който всъщност не е фермер, но благодарение на това, че се води такъв, той получава пари. И това не е правилно. Парите трябва да отиват към хора, да, са, да ги получават хора, които искат наистина да работят в селското стопанство. не гре за разлика. Благодаря ви. Аз също мога да изразя съгласие че няма разлика в статистическата информация. Ако се погледнат абсолютните стойности, положението в Словения сякаш малко се е подобрило. Говоря за дела на земеделците е, под 45 години, ние от 4% сме е, се качили на 4,6%. Обаче Броят на стопанствата се намалява с около 4% годишно. Тогава става още по-голямо подобрението. Всъщност разликите идват от това как тълкуваме цифрите. Също така съм съгласна, че в Словения всеки смята, че мерките за младите земеделци са доста качествени и е, сред е, по-възрастните земеделци има желание да се предават е, стопанствата на по-млади хора, а младите желаят да преструктурират тези стопанства, да наемат работна ръка. Вярно е, че една субсидия не променя начина по който се живее в земеделско стопанство. Но тук е редно да предприемем и други мерки. Мерки за създаване на работни места. Мерки, чрез които позволяваме на младите хора да извършват необходимите структурни промени в земеделската дейност, след като са се заели с нея, да купуват земя, да диверсифицират дейността си. Изхождайки от опита на селско-стопанските райони, Словения, ние имаме специфични проблеми. 80% от обработваемата, от, т.е. от земята при нас е в райони, които не са много подходящи за земеделска дейност. И ако искаме да стимулираме младите хора да останат в тези райони, да да останат в тези райони, трябва да ги направим привлекателни и чрез други мерки. Същевременно не искаме да нарушаваме ландшафтните особености на страната си, тъй като това би се отразило отрицателно върху туризма. Направихме извода че мерките по общата селско-стопанска политика не са единствените, които съществуват, но те са много целенасочени и трябва да бъдат допълнени, да бъдат взаимно допълняеми по-скоро на национално ниво с други мерки, социални мерки и други подобни. Благодаря. Мисля, че изслушахме много интересна информация от страна на господин Войчеховски от Сметната палата и представителя на Словенското министерство на земеделието. Искаме е, да е, благодарим на господин Богович за ефективната му работа. Продължавайте същия дух и сега, е, госпожи и господа, нека изслушаме следващия оратор, заместник, председателя на Европейския съвет на младите земеделци и член на управителния съвет на Холандското сдружение на младите земеделци. Това е Ирис Бовиерс. След Ирис ще се изкаже госпожа Серена Таранджоли от Италианския съвет за проучвания в земеделието и анализ на земеделската економика. И след това ще изслушаме господин Гиом Кро от Комитета на регионите. Госпожа Ирис Буверс ще има думата за 8 минути. Thank you, благодаря, господин председател. Почитаеми членове на парламента, оратори, е, колеги, млади земеделци, госпожи и господа, Добър ден на всички. Аз съм Ирис Бауърс и съм млад замеделец от Холандия. Работя с родителите си в смесено стопанство с обработваема земя и свинекомплекс. Също така участвам в Европейската асоциация на младите земеделци и в Холандската асоциация на младите земеделци. ОСП е от основно значение за младите земеделци в Европейския съюз, но и въобще за земеделския сектор. Госпожи и господа, без млади млади земеделци, които да произвеждат храна, да поддържат живота в селските райони и да се стремят към устойчивост и иновация, нашето село ще бъде в плачевно състояние. По-малко от 6% от земеделците в Европейския съюз са под 45 години. По последното проучване на Сижер и Лавал разкри други обезпокоителни тенденции. Само един от пет респонденти а, смята, че а, бъдещето му като млад земеделец е сигурно. Това означава дълбока криза в земеделието. Трябва да се запитаме защо такава е нормата в толкова много селски райони в Европа. Задължение на представителите, на политиците, на замеделците, но и преди всичко на европейските граждани е да намерят решение и да помогнат на младите хора да се върнат на полето. Защото а, тук а, има роля и общата селско-стопанска политика. А, има разнообразие от а, инструменти, които могат да се използват а, за поколенческо обновление. Трябва да има и по-амбициозен бюджет. 20% трябва да бъдат отделени за поколенческо обновление и трябва да има по-голямо целенасочване на средствата онези, които поемат финансовата отговорност за ръководство на стопанската дейност а, и онези, които се включват в кооперации, трябва да бъдат признати като земеделци от а, държавната администрация и да се признае, че те работят в обществено благо. По отношение на прехвърнето на стопанствата, ОСП трябва да насочи средства към жизнеспособността на семейните стопанства и а, трябва да се извършват плащания от части отчасти на основата на притежаваната площ, от отчасти на основата на извършваната дейност. Бъдещата ОСП трябва да модернизира системата на необвързаните плащания, т.е. преките плащания да не бъдат свързани само с земята. И освен това, държавите членки трябва да създадат национални а, програми, които да улесняват прехвърлянето на земя и а, консултантски услуги е, за прехвърлянето на земята. Разбира се, младите хора трябва да имат и достатъчна информация, трябва да има по-голямо сътрудничество между поколенията земеделци, за да се улесни прехвърлянето на земята или нейното арендоване. Аз самата много се ползвам от познанията натрупани от предишните поколения в моето семейство. През 1961 година моя дядо е поел стопанството от своя баща с пет крави и 7 хектара земя. И се е ползвал от ОСП. През 77-ма моя баща пое стопанството с 25 крави, 350 овце и 16 хектара земя. Благодарение на банката на ОСП и на собственото си предприемачество стопанството му се разрасна. Аз сега живея с родителите си в стопанство с 120 а, свине и с 1200 хектара земя. Обаче аз ще се нуждая също от банката, от ОСП и от собственото си предприемачество. И явно е, че нямаше да мога да се занимавам с замеделие, ако не бях стъпила върху основата на семейното стопанство. Е, липсата на земя е едно от най-големите пречки за младите хора, които искат да се занимават е, с земеделие. Затова е, една от основните задачи на бъдещата ОСП трябва да подпомогне прехвърлянето на земята, например, чрез задължителна връзка между придобиването на земя и статус на активен земеделец, също така улесняване на младите фермери да приемат предприемачески решения, и е, да се подпомагат младите хора, е, които не са от земеделски семейства, за да могат те като ново настъпващи да навлязат на пазара на земеделска земя. Много е важно да се улесни придобиването на земеделска земя от младите земеделци, за да се увеличи броят им. Те също трябва да имат финансово подпомагане за достъп до кредити. Е, за започване на дейността трябва да имат периодично подпомагане и през целия бюджетен период. Националните резерви също трябва да бъдат ангажирани финансово, така че да има изравняване на средните стойности на подпомагането в държавите членки и това да бъде в допълнение към европейските средства. Има много неща, които не споменах, но ще кажа, че младите хора в селските райони се нуждаят от същия достъп до услуги, като своите градски връзници. Селското стопанство не е единственото, с което можем да се занимаваме. Хората трябва да могат и да издържат семействата си в тези селски райони семей... селските общности трябва да бъдат физически да бъдат свързани с градовете чрез транспортни връзки и виртуално да бъдат свързани чрез широко лентов интернет. Това са също много важни предпоставки. Днес да бъдете млад и земеделец е борба. Понякога Страстта ни е единственото, което ни движи напред. Но именно за това обновлението на поколенията трябва да е кръгален камък на бъдещата ОСП и тук ние очакваме с големи надежди една, едно амбициозно съобщение на комисията. Земеделието е от значение за всички европейски граждани. Ако младежите се борят за свързване на двата края, те ще излязат от земеделието, което показват и цифрите, които цитирах в началото на изказването си. Сега мечтата за обновление на поколенията в европейското земеделие трябва да се превърне в действителност. Сега е моментът. Благодаря. Много ви благодаря. Вие дори не използвахте цялото време, което ви бе отредено. Много ви благодаря. Имам следното предложение. Вашият чудесен опит, историята на вашето семейно стопанство трябва някъде да бъде описана в бъдеще, защото това е един много удачен пример за функционирането и подпомагането, което оказва общата селско-стопанска политика. Благодаря ви. Сега искам да кажа добре дошли на представителите на младите земеделци от Европейското сдружение на младите земеделци. Ние поддържаме ежедневен контакт с вас. Всъщност, вие сте тук от началото на заседанието, но сега обявявам вашето присъствие и ви казвам добре дошли. Сега давам думата на Серена Таранджоли от Италианския съвет за проучване в земеделието. Вие също имате 8 минути. Е, Благодаря ви много. Ще бъда бърза. Искам да се спре на някои елементи от политиката, свързани с младите хора в Европейския съюз. Става въпрос за ефикасност, за, за ефективност, нещо, което е важно за всички стопански сектори. Това е посланието на Европейската сметна палата. Всичко това има връзка с обновяването на поколенията, занимаващи се с земеделие. Ако се вслушате в желанията на младите фермери, така както бяха представени от Европейския съвет на младите фермери, ще установите, че политиката, която се прилага в момента, не е съвършенна. Трябва да се зададем въпроса по какъв начин можем да окажем по-голяма подкрепа на младите хора. Доста често но новонавлизащите в сектора млади хора вече разполагат с ферма, защото са я наследили от техните родители. Но е трудно някой отвън да навлезе в сектора. Ето защо Трябва да си поставим тези въпроси. Това се прави от Министерството на селското стопанство в Италия. Те правят проучване колко млади хора, след като създадат или поемат ферма, колко от тях остават в този сектор в последствие. Данните от преброяването на младите фермери, ще установите, че има спад. Хора, които са се занимавали с земеделие след 10 години, преустановяват работата си в селското стопанство. Ако няма мерки, които да подпомогнат тези хора да останат в сектора, те няма да го направят. В е, Италия имаме едно от най-застарелите населения. Хората на късен етап е, раждат децата си. Приемствеността е доста трудна между поколенията. Ситуацията е сравнително негативна в Италия, но има и някои добри страни. Ако сравняваме данните за селските стопанства, които сте се диверсифицирали, ще установите, че тази диверсификация насърчава фермерите да продължат да се занимават с подобна дейност. И това също е и ключа към увеличаване на доходите от селско стопанство. Насочва се вниманието в по-новаторски сфери, в горското стопанство, в туристическия бранш, биоенергията и прочие. Така се привличат много повече млади хора, които продължават да работят в селското стопанство. Генерална дирекция Агри е направила проучване което малко или повече стига до същите е, послания. Какви са потребностите на младите е, хора? Достъп до земя, до кредити, но има и други потребности те са отразени на този слайд. Не е достатъчно само да получат помощ за установяване в този сектор. Те се нуждаят от е, допълнителни услуги. Ние направихме онлайн проучване и установихме от отговорите, че те се нуждаят от помощ за достъп до пазарите. Едно е да се занимавате с дадена дейност, но ако семейството не е консолидирано, ще е трудно да намерят доходни пазари за своята продукция. Освен това е необходимо да има диалог на регионално равнище. Нещата не са само економически, необходимо е да има насоки в регионите, да има по-голяма ангажираност на местното ниво. управлението трябва да е свързано с изискванията на местно и регионално ниво. Освен това, трябва да има сплотеност на семейството, тъй като когато има раздори, това води до проблеми. Понякога младите хора имат е, трудности да се справят с бюрократичните изисквания. Ето защо е необходимо опростяване и това се признава от е, много фермери. Относно ефективността на провежданите политики, политиките за развитие на селските райони дават своите плодове. Помощта, което получават е, младите хора от е, Европа е много важно да бъде добре насочена. Освен това, трябва да се окаже е, съдействие за тяхното образование и обучение. Виждате на този слайд е, данни по тези въпроси. Необходимо е една по-широка стратегия, един по-цялостен подход, за да се подобри положението на младите фермери. Друга сфера, която беше част от проучването е свързана с заинтересованите страни и по какъв начин да се разработи тази политика, така че да достигне до младите хора, да е привлекателна за тях, за да могат те да работят в сектора на селското стопанство, да се създаде един резервуар от е, възможности за тези млади хора. Една от мерките, един от инструментите е предоставянето на е, ваучери, също и допълнителни допълващи мерки в тази сфера. но може би трябва да се залагат цели за 5 години напред. Трябва да се насърчат и мерки за интегриране в рамките на създаването на кооперации и съвместно реализиране на проекти, така че младите хора да могат да придобиват допълнителни умения от взаимодействието с по-опитните фермери. Благодаря ви за вниманието. Зная, че трудно, казва председателят, е да съкратите изказването си, особено когато искате да представите някои изводи. Може би в бъдеще трябва да започваме с изводите и след това да пристъпим към другата част от изказването. Сега искам да дам ето на господин Гиом Крос от Комитета на регионите. Той е заместник-председател на регионалния съвет на Окситани и е докладчик по становището на Комитета на регионите относно общата селско-стопанска политика след 2020 година. Ние винаги тясно се сътрудничам с Комитета на регионите. Имал съм многократно възможности да присъствам на заседание на Комитета на регионите аз вярвам, че регионите има много какво да допринесат за развитието на селските райони и за оказване на подкрепа на общата сълскостопанска политика, въпреки че компетенциите им в тази област са ограничени. Имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря за това, че ми дадохте думата. Споделям най-малко това, че трябва Комитета на регионите и, и това, което прави Европейският парламент, да се радват на истинска взаимовръзка. И моето присъствие тук днес е доказателство за такова взаимодействие. За изготвянето на нашето становище ние се срещнахме с, с членове на вашата комисия и мисля, че и ние можем да допринесем за изготвянето на вашия доклад. Аз няма да бъда пространен, да се спирам на целия доклад, защото той беше за целия, цялата обща селско-стопанска политика. Предизвикателство за Европейския съюз е състоянието на стопанствата. Ще говоря, разбира се, е, и за цялото, доколкото засягаме земеделието и стопанствата, които го осъществяват, тъй като в земеделието всичко е свързано. Както беше казано днес е, сутринта, е, професията на земеделец не се радва на висок престиж. Това въжи за доста подотрасли. Освен това, младите земеделци а, нямат много перспективи в този отрасъл, като знаят, че всеки ден доста голям брой земеделски стопанства се закриват. Това е тревожна тенденция и във Франция, както и в Европа като цяло. Тук положението не е леко. Комитетът на регионите смята, че липсата на млади земеделци е заплаха е, за земеделието като цяло. И преди всичко е, за европейския модел на семейно земеделие, както и за развитието на а, селските райони. Ние в Комитета на регионите смятаме, че трябва да се предприемат мерки за подпомагане в редица направления на земеделието. Много ясно се вижда и в доклада. Проблемите трябва да се изкореняват, т.е. да се подхващат от към техните първо причини. Сиреч, занятието на земеделеца трябва да стане по-привлекателно. Често пъти наблюдаваме, че земеделците продават е, своето производство, своята продукция е, под себестойността и на цени, които са по-низки от е, себестойността и. Тъй като има една нисходяща спирала, едно надпреварване за снижаване на цените. Не може да се извършва земеделие на загуба. Докато приходите зависят от нормата на печалбата и зависят по-скоро от субсидии, отколкото от цени, Европейския съюз ще продължи да изпразва селата от тяхната жизнена сила. Комитетът на регионите препоръчва на Европейския съюз да регулира земеделските пазари, за да се стабилизират земеделските цени и да стигнат удовлетворителни равнища. Е, да се предотвратява е по-добре, отколкото да се лекува. По-добре е да не се разболявате. Е, това изтрува по-малко на, европейците, на европейските данакоплаци. Е, аз ви приканвам да видите цифрите за застраховки в Съединените щати да видите как там в земеделието се облагодетелстват и обогатяват застрахователите, а ползите от застраховането за земеделците са изключително ограничени. Естествено, общата селско-стопанска политика не е единствената, която трябва да ангажираме за решаване на тези проблеми. Ако искаме земеделските цени да бъдат справедливи и стабилни, ако искаме стопанствата да са многобройни и да имат човешки мащаб, трябва да подходим към онези фактори, които предопределят сегашното състояние. Европейският съюз е първия по големина вносител и износител на хранителни стоки в света и трябва да се променят правилата на международната търговия с земеделски продукти, за да станат отношенията в земеделието по-справедливи и по-социални. Разбира се, много важно за започването на земеделска дейност е придобиването или притежаването на земеделска земя. Преките плащания на хектар без таван от 1992 година много допринесоха за концентрацията на земите в земеделските стопанства, които стават все по-големи и все по-трудно се прехвърлят на други приобретатели. Необходимо е по-скоро да се подпомага започването на дейността, заетостта и да се премине от подпомагане според площа към подпомагане в зависимост от осъществяваната дейност. Ние, например, сега сме свидетели на това как идват китайци и купуват земята в някои наши региони. Защо? За да настанят свои млади там, които да работят. Не е ли следователно редно да се улесни започването на земеделска дейност, да се регулира сделките с земеделска земя в държавите членки и да се ограничат спекулациите в тази е, връзка. Нашият комитет е, смята, че държавите членки и регионите трябва да имат повече правомощия, за да приемат е, нормативни актове в тази връзка. Също така искаме да има оценка, да се извърши проучване на прякото и косвеното отражение на обща селско-стопанска политика върху пазара на земеделска земя и концентрирането на земи в Европа. В някои държави и членки при всяко поколение стопанството се изкупува с обществени средства. Това е голямо разхищение на пари. Мисля, че Комисията по земеделски въпроси следва да помисли за проблема за условията, при които се извършва прехвърлянето на земеделските ферми. Много се радвам, че в Финансовите правила, приложими към общия бюджет на Съюза или така наречения регламента Омнибус, се увеличава тавана за увеличение на субсидиите или на помощите от ОСП за младите земеделци. Това е в в съответствие с становището на нашия комитет. Но както припомни е, представителя на Сметната палата, е, често пъти и помощта за младите земеделци и по линия на ОСП не е добре дефинирана, не се описва резултата и очакваните отражения е, в обществен план и в економически план, които трябва да бъдат постигнати чрез средствата. Е, извън общата селско-стопанска политика, е, всички европейски политики трябва да допринасят за обновяването на поколенията в земеделския сектор. Е, непривлекателността на селските райони, които не предлагат достатъчно образователни, културни, социални и здравни услуги, е пречка за привличането на млади земеделци. Ние се борим за по-добро вземане предвид на интересите на селските райони във всички европейски политики и за увеличаване на финансовата помощ на Европейския съюз за подпомагане на селските райони като цяло. Комитетът смята, че ако не спрем изтичането на кръвта от нашите селски райони, никога няма да се върнем към живи селски територии. И се надявам, че за селско-стопанска политика през 2020 година и нейните препоръки ще вземе предвид нашите препоръки и резултатите от вашите разисквания и вашите решения. Благодаря. Значи, Благодаря първо господин Андрия. Благодаря. Аз внимателно изслушах тримата изказвали, трите изказвания. Споделям доста от анализите на Комитета на регионите, когато става дума за регулирането на пазара, за достъпа до земя, за инструменти, за солидарност, за преки плащания, за достъп до правосъдие и прочие. Всичко това е в правилната посока и трябва да имаме предвид в бъдещата ни работа. Помощта за започване с отспанска дейност не е нещо, което е достатъчно. Отдавна работим така по отделно имаме различни фондове, фонда за селско стопанство, за регионално различие и прочие. Европейския социален фонд ще продължи да работи само в една насока, другите фондове в друга насока, продължи това разделяне. Тук ние сме политическа инстанция. Европейския парламент не е синдикат. Ние трябва да отчитаме реалните проблеми. Света се развива бързо, нещата се променят. Споделям казаното от представителя на Седжа Ирис Бауерс. Публичните политики сега са неефикасни, що се отнася до целите, които преследваме. Господин Войчеховски, това, което казахте в заключение, съжалявам, че дойдох малко късно, е нещо, което приветстваме. Като политическа инститанция трябва да обмислим всичко това защото не може да се мине без селските стопани. Какъв модел обаче на селско стопанство искаме? Това е истинския въпрос, върху който трябва да се води политическия дебат. Днес има различни модели за развитие на селското стопанство, за крупни стопанства, на това ли ще заложим или пък за нещо по-различно. Ние трябва да държим сметка също и за прехраната, за здравето на хората, за околната среда. Освен това, селското стопанство създава и работни места – ние трябва да помислим при бъдещата реформа по всичко това. Ние не сме синдикат, ние трябва изпреварващо да обмислим какво ще е необходимо, как Европа ще запази едно качествено земеделие, трябва да се проведе истински дебат по тези въпроси. Благодаря ви за това, което казахте, защото действително дебата трябва да се води тук, е, в рамките на Европейския парламент. Вие не участвахте по-рано в дискусията, затова ви дадох възможност да, възможност да говорите по-дълго. Госпожа Шраер. Благодаря. Искам да споделя някои от своя опит. И въпросът е, какво селско стопанство искаме наистина? Искаме ли индустриално селско стопанство, което е на, се развива на базата на спекулации – това се случва в Германия, това се случва в Холандия. У... Земята се укропнява. Какво искаме да финансираме? Именно това индустриално селско стопанство или семей... семейното селско стопанство. Когато погледнем фамилните ферми, става дума и тук и за социалния аспект. Много малки предприятия са свързани с фамилните ферми има един кръговрат, който е възможен само в селата. Сега въпроса за намаляване на въглеродните емисии. Аз съм члени на Комисията по екология. Фондът Юнкер предлага мерки за заетост. Времето е много напреднало. 30 години не съм виждала такова нещо. Мултинационални компании започват да изкупуват огромни площи. Това, което представяте вие е много интересно, но ние трябва да вземем решение колко пари отиват за селяните и колко пари отиват за мултинационалните компании. Аз виждам какво се случва на място. rzeczywiście zbliża się do 12, więc proszę o krótsze wypowiedzi. Pan poseł Buda. Да. Искам да ви помоля да спазвате времето за изказване. Благодаря, господин председател. Ще съм много кратък. Много съм загрижен за концентрацията на земя. Радвам се, че вие засягате този въпрос. Трябва да говорим за, за този феномен. 45% в Румъния от обработваемата земя е в ръцете на структури, които са извън страната. Та, тези, тази земя е в ръцете на хора, които даже не са, т.е. в ръцете на структури, които не, са, не идват от Европейския съюз. Те са свързани с Сирия и Либия. Може би трябва да сме много внимателни. Трябва да има насоки от Европейския съюз за предотвратяване на тази концентрация. Трябва да знаем на къде вървим какво искаме наистина, големи или малки ферми? Може да имаме и двете, но трябва да има баланс. Може да има региони с големи ферми и региони с малки ферми. Но за вземането на земя и земването на земя е голям проблем. Господин Нагньо, много интересно беше е, опита от Холандия но а може, тези неща могат да бъдат предотвратени, ако няма много роднини, братя и сестри, които да искат също дял от печалбата. А когато има такова нещо, когато има само едно дете, нещата са по-ясни. Преходът е много гладък тогава. Няма подкрепа за свиневътството. Така че човек може да развива свиневътство без ОСП. Но въпросът, който аз искам да задам е следният. Ако има прагове и вие сте малко под този праг по отношение на хектарите, това ще възпрепятства ли вашата дейност и младите фермери да започнат бизнес в селското стопанство? Вие казвате, че селското стопанство е професия. Не е професия, това е занаят. Според мен цялата концепция за земеделие започва да се превръща в концепция за селените работещи за правителството и заселените като администратори. Това така ли е? Как виждате вие нещата? Госпожа Хойбош, благодаря. Много неща чухме за застаряването в селското стопанство, чухме за проблемите, за достъп до земя, достъп до капитал, достъп до добри пазари, е, де, е, обеселяване на, на, на региони липсващи инфраструктури, но в крайна сметка това е резултат от политиката на растежа, от политиката на индустриализиране и рационализиране. И сега това са всъщност младите хора, които плащат сметката. Андре по постави много правилен въпрос. Какъв модел искаме за бъдеще? За това трябва да говорим и за това, по това трябва да вземем решение. И в зависимост от нашето решение трябва да насочим парите. Имаме семейното селско стопанство. От една страна имаме големите концерни, от друга страна. Но трябва да има и статукво. Какво защитаваме? Младите хора имат нови идеи. Те искат да защитят климата, е, те работят за устойчивостта, за околната среда. И искаме, освен това, да има биоразнообразие, разнообразие в производството. Добре, всичко това е много важно. Ключовата дума за бъдещето не е интензивиране на селското стопанство, а разнообразието, устойчивостта. Искаме да има млади хора в селското стопанство. Добре, нека зададем правилните условия и добрата рамка за развитие на такова селско стопанство. Благодаря. Имам въпрос към Ирис Пауърс. Госпожо Пауърс, вие се застъпвате много за дефиницията за активния земеделски стопанин. Е, съветът и комисията иска да премахнат тази дефиниция. Естествено, всичко се оправдава с административния контрол, е, с, е, извинявайте, опростяването, защото контрола става много сложен. Добре, но как може да намерим баланса между по-малка бюрокрация и по-добра дефиниция? Господин Покович. Мисля, че всички може да се съгласим. Семейните фирми, са, ферми са основата на бъдещето на селското стопанство и това поради економически и социални причини. Сега проблем е да, зна, да оточним точно каква да е големината на една семейна ферма, защото ситуацията в държавите членки е много различна. Съгласен съм, с представителя на Комитета на регионите за броя на заетите, които работят в една ферма. Освен това, трябва да комбинираме различните политики. Имаме цифрови, регионални местни, социални политики. Е, всички тези неща трябва да ги комбинираме, ако искаме добри резултати. Националните държави са все под натиск да намаляват разходите си за в публичния сектор. Те искат да намалят работните места извън градовете, така че координация на политиките в различните сектори е важно и Важно е да подкрепим селското стопанство, защото селското стопанство е било винаги важно. Но нека оценим политиките си по хоризонтален и вертикален начин и да ги координираме по-добре. Да, съгласен съм, но не трябва да забравяме конкуренцията, конкуренцията с трети страни и пазара. Много е трудно да се запази семейният характер на селското стопанство. Госпожа Магейна си има думата. Благодаря наистина. За младите фермери, е, към, към младата фермерка, наистина е много странно, че вашият дядо е можел да оцелее само на 7 хектара, сега вие имате стотици. Това е чудесно и ето виждаме, имаме една нормална а, про, нормално окрупняване на земя. Сега за активните селяни трябва да говорим за това. Ние смятаме, че парите трябва да се насочат към активните фермери, но това се разводни от предложението Омнибус. И накрая, вида земеделие, който искаме. Ако парламентът иска ниски прагове, това може да се въведе в следващата реформа, така че парите да не отиват в индустриалното селско стопанство. Това е възможно. Секторите се, има сектори, които не са покрити от е, ОСП, например е, птицевътството. Е, там, там пари не, не достигат от ОСП, но това са индустриални а, производства. Какво ще е обаче бъдещето не се знае. Господин Фланаган, да, а, непрекъснато чуваме фрази, че искаме да подкрепим семейните а, селски стопанства. всички казваме, застъпваме се за тях, подкрепяме ги, но това, което се случва, в моята страна не е непременно така. Парите, които трябва да стигнат до малките ферми, стигат всъщност до големите. За съжаление, реалността е така. Проша o odniesienie się naszych szacownych prelegentów po Благодаря. Сега е, Експертите имат думата. Всеки за две минути. Благодаря ви. Благодаря ви за вашите коментари. Мога да... Искам да ви благодаря. Да ви благодаря за вашето внимание. Е, радвам се, че мога да говоря пред вас и пред представители на комисията. Сега, дали аз съм единствено дете, дали моят баща е бил единствено дете. Това беше въпрос към мен. Не, не сме и двамата не сме. Това всъщност подкрепя идеята за семейното земеделие. И не, не е лесно човек да е едно дете и да поеме фермата. Хубаво е човек обаче да може и да обсъжда нещата със своите братя и сестри. Сега, за свинете, това бе засегнато от някой от колегите, аз съм много горда, че е, работя в смесена ферма. Е, това прави фермата много по-устойчива, има кръговост. Е, има плодородна земя, е, тук получаваме определена подкрепа, но да, за, за свинете не получаваме подкрепа, но системата за мен е устойчива и аз е, не смятам обаче, че всеки трябва да оперира на, на, в смесена ферма, но за мен нещата функционират. Когато си мисля да поема ферма, фермата, аз си мисля естествено, че ще е хубаво да имам подкрепа за инвестиции, подкрепа за оценяване и поемане на риска и достъп до пазара. Защото светът много бързо се променя. Ние трябва да сме предприемачи в този свят. Ние искаме да имаме устойчивост, и по отношение на климата и на природната среда, така че ще имаме нужда от всичката тази подкрепа. Сега за праговете в бюджета. Смятам, че ако парите се използват по-ефективно и, и ме подкрепят, аз няма да съм против това. За мен, и това бе е споменато, дефиницията за активния фермер – е много важна. Трябва директните плащания да се насочват по-добре, да стига там, където трябва, да стига до тези, до които, които имат нужда от парите. Защото това искаме всъщност, да имаме едно разнообразно селско стопанство, ефективно ОСП. Аз мятам, че когато се говори за упростяване на ОСП, чрез цифровизацията, Смятам, че наистина това са, това са опции за бъдещето. Те са все още отворени. Благодаря. Мисля, че отговорихте много интересно на коментарите. Когато говорим за цялата система, не трябва да откриваме колелото. Има, има инструменти на национално равнище, на равнище Европейски съюз, но това, което трябва да направим е да интегрираме всичките инструменти, т.е. да променим подхода в държавите членки. Много от проблемите е в разпределение и използване на мерките. Има правила, които е, са много сложни и които се прилагат в държавите членки, в някои да, в някои не. Така че тук трябва да има опростяване. Сега за концентрацията на, на земя. В Южна Европа виждаме по-скоро обратната тенденция, а именно страна, е, земя, която се раздробява. От друга страна, по-големите ферми са по-конкурентоспособни на пазара, така че винаги има нужда от баланс. Много зависи от отделната държава членка, от отделните региони, където въжат съответни правила, е, които са специфични за този регион. Естествено, Ние не трябва да знаем какъв модел искаме да защитим. Това е за момента единствения модел, който познаваме. Но може да мислим и за други модели. Представители на Комитета на регионите. Да, благодаря ви за този дебат. Аз чух различни мнения, но ми се ще да се спра подробно на две или три от направените бележки. Вижте, въвеждането в земеделието не означава и не изисква само да е привлекателна професията на земеделеца. Много динамичен е земеделският свят, селският свят. Това бе споменато. Трябва да има обществени услуги в този свят. Мисля, че ако липсват такива, хората все повече ще напускат селата. А това води и до тяхното запустяване, до запустяването на земята. В момента селените се чувстват изоставени оставени на произвола на съдбата. Мисля, че това е реално предизвикателство и не бива да говорим само за ОСП и за повишане на привлекателността на занятието на, на замеделица. Има и други неща, които са важни. Е, мисля, че е, и в е, Комисията по земеделски въпроси на парламента, и в Комитета на регионите еднакво настояваме да има а, дневен ред за развитието на селските райони, програма за развитието на селските райони. Вярно, че има обща селско-стопанска политика с един съществен бюджет, но мисля, че колкото повече се насочваме към една единна програма за селските райони, е, толкова повече ще можем да си помогнем. Е, надявам се да е в този дух и съобщението на комисията, което очакваме на 29-ти. Е, сега, в крайна сметка, всичко е въпрос на избор какво замеделие искаме, какъв замеделски модел искаме, какъв модел искаме да запазим. Естествено, моделът, който произвежда храна. Ние бихме искали ОСП да бъде обща продоволствена политика. В съобщението на комисията ще се използва това понятие продоволствена политика. Е, това е много интересно. И, и след това стои още един много сериозен въпрос. Е, международната търговия. Ако нямаме е, много по-категорични действия не казвам, че ще постигнем всичко, но ако нямаме по-категорични действия а, с новите правила на международната търговия, а, стопаните ще напускат, а, стопанствата ще се разпродават на безценица и няма да се използват за земеделие. А, вижте, а, ОСП може да отрази амбицията, която има у нас за бъдещето на Европа. И тази обща селско-стопанска политика трябва да бъде основана на солидарност, да позволява на земеделците да живеят добре от труда си и на младите да се занимават с земеделие. Благодаря. Хубаво е, че говорихме и за дневния ред за селското стопанство, а сега представителя на Словения. Да, за мен е важна дефиницията за активния фермер. Ако може да дефинираме какво е активният фермер, то тогава ние ще знаем, че наистина крайният бенефициент е именно този, който произвежда храната и я продава на пазара. Въпросът е наистина да, опреде, да имаме правилните дефиниции. Благодаря. Сега поглеждам директора Хайниотис. Искате ли да кажете нещо? Благодаря, господин председател. Позициите са ясни. Ще започна с следното. Бе казано няколко пъти от моя комисар, че е важно да има поколенческо обновление и тук не става дума само за привличане на млади фермери, на повече млади фермери. В селското стопанство става дума и за предаване на уменията и на физическия капитал в сектора. На, има ограничения какво може да направим ние като на европейско равнище и какво могат да направят държавите членки. Естествено, в бъдещето на ОСП е важно. Много интересна беше презентацията на младата фермерка. Има структурни трансформации в селското стопанство и вследствие на това броят на фермерите намалява, увеличава се големината на фермите, но и обработваемата площ също намалява. Така че виждаме много фактори, които оказват натиск по едно и също време. От външна перспектива обаче мога да кажа, че най-важно е стимула за младите хора. Какви са уменията, които трябват на един млад фермер, за да остане да работи в селското стопанство. Тук виждаме един прекрасен пример пред нас. На следващо място обаче – трябва да мислим дългосрочно както за економиката като цяло, така за сектора, така и за регионите. Не бива да забравяме какви са разходите за, за земя и за труд. Тук трябва да започнем да правим разлика между това какво очакваме от нашата политика и какво не може да повлияем с нея. Да, имаме директни преки плащания, те играят, е, те имат, те дават сигурност за фермерите, но също така трябва да имаме и обективни критерии за цената, както на труда в селското стопанство, така и за сълскостопанската земя. И колкото данните са по-ясни за държавите шенки, толкова по-ще знаем какво искаме да подкрепим. Схемата за фермерите е само една част от цялата политика. Всъщност това, което даваме ние е само допълнение, нещо, което ние правим от един от ограничен бюджет. Има и други неща, които са фактори, например данъците. Данъците, оточ... Е, данъците карат хората да се занимават с селско стопанство или да не се занимават с селско стопанство. Освен това, наследаемостта. Тя е предмет на различно законодателство. 50% до 80% от земята се, в Европейския съюз се обработва под аренда. Но в държавите членки ситуацията, както и в други области е различна. Трябва да правим разлика между проблемите, които трябва да решим и факти, които се виждат навсякъде по, свети, по света, независимо дали те имат политика за селското стопанство или не. Преди години се проведе семинар за младите фермери Стотина млади фермера участваха. Ние ги помолихме да идентифицират трите огромни, най-важни приоритета за тях. Някои казаха цените, тяхната нестабилност. Други казаха достъп до земя и достъп до кредити. За мен беше странно да видя в доклада на Сметната палата, че тези факти са свързани с политиките, се свързват с политиките. Навсякъде по света има намаляване на броя на фермерите. Това се вижда като тенденция навсякъде по света. Въпросът е обаче дали политиката забавя или ускорява този процес – има изследване на Световната банка, което казва, че ОСП има положително въздействие върху тази тенденция. Въпросът е обаче загубата на работни места. Дали тези работни места се заместват с други работни места – в селското стопанство, т.е. загубените работни места в индустрията, дали те се заместват с по-висококачествени работни места в селското стопанство. Проблемите на младите фермери не са само проблеми за тях, това са проблеми за младите хора като цяло. Има директна връзка между големите предприятия и заплахата за околната среда и малките фермери. Сега, някои малки фермери могат да бъдат много ефективни и да се конкурират с големите. Ето, например, най-ефективните ферми в екологичното селско стопанство са малките. Защо го казвам? Защото се спомена споменаха определени инструменти. Не живеем през 50-те години, когато един инструмент се използваше за постигане на различни цели. Не, ние живеем в друг свят. В този свят трябва да идентифицираме каква цел искаме да постигнем и на второ място да изберем подходящия инструмент, защото ние имаме различен набор от инструменти и да използваме тези инструменти за постигането на тези цели. Да имаме повече млади фермери, които да работят в селското стопанство и да знаем точно какво искаме да постигнем. Дали искаме да имаме повече млади фермери или по-ефективно селско стопанство – в бъдеще може да имаме много по-голям брой млади фермери, но дали това ще е разумно? Въпросът е. За да запазим живо селското стопанство, трябва да имаме голяма заетост в селското стопанство, така че работните места да са свързани с хранителната верига, тези хора трябва да са високо образовани и да се застъпват за устойчивостта по отношение на екологията, климата и социалния аспект на обществото. За да може да постигнем това, трябва да комбинираме всичките мерки, с които разполагаме. И на последно място. Има съобщение от комисията, за това какво могат да направят държавите членки и какво може да направи комисията по отношение на политиката за селското стопанство. когато се присъединиха държа... новите държави членки, те нямаха подкрепа за селското стопанство. Ясно беше, че, ще има, че нашите политики ще повлияят върху селското стопанство но не виждаме връзката, която правят много хора, за, между капитализацията на земя и подкрепата за селското стопанство. Защо? Защото Имаше една държава членка, която прекрати всички плащания. В другите държави членки, Холандия и Дания са пример за това, повече по-големия натиск върху цената на земя не идва от подкрепата, а идва от натиска, който проистича от други фактори. Така че трябва да направим един по-ясен анализ, основан на фактите в държавите членки. Дами и господа, изказването на директор Ханутис е чудесен завършек на днешната ни дискусия. Благодаря ви. Искам да посоча три неща. Първо, презентациите, които изслушахме днес, ще са много полезни, според мен, за докладчика ни господин Капуто. Искаме да помолим Европейската комисия също да представи своите впечатления на комисария Хоган. Може би той също може да използва тази информация преди следващото му явяване тук в сряда. Защото става дума най-вече за бъдещето на младите хора тук. Имаше предложение от господин Войчеховски. Да разглеждаме този въпрос, като мислим за младите хора, но не с перспектива 5 години, а за много по-далеч 2050 година, например, какво бихме искали да се промени междувременно по какъв начин можем да координираме всичко това с останалите мерки, като отчитаме глобализацията и търговията. Благодаря ви. Дискусията беше изключително интересна, презентациите бяха много интересни. Благодаря на всички, на нашите гости, на младите фермери от Седжа. Надявам се, че те са доволни от е, чутото и че толкова широко беше обсъдена темата. Сега преминаваме към следващата точка. Президента Таяни счита, че Европейския парламент трябва и може да играе по-силна роля на срещата на върха на държавните и правителствени глави Европейския съюз Африка на 29 и 30 в Абиджан. Седмицата от 20 ноември беше посветена на Африка в чест на тази среща на върха. И за това днес ние бихме искали да разгледаме тази тема. Имаме представители на Европейската комисия от Генерална дирекция Агри. Нашия директор, той е от Генерална дирекция Агри. Той е наш редовен гост – Имаме представител и на генерална дирекция ДЕВКО Леонард Мици. ДЕВКО е генерална дирекция, която се занимава с развитието и сътрудничеството. Ще им дам последователно думата. Джон Кларк и господин Леонард Мици. Приветствам ви с добре дошли. Радвам се, че сте тук. Не зная кой би желал да вземе думата първо. Вие можете да се договорите помежду си. Имате думата. Благодаря. Аз ще говоря малко или много пред празна зала. Надявам се, че повече колеги ще дойдат по-късно. Това е своевременен дебат, тъй като предстои срещата на върха Европейски съюз Африка с тема инвестиции в младите хора. Тя ще се проведе в Кот Девуар. Има доста економически и социални промени, които се случват в Африка. Демографския бумен е от... невероятен. Ще се отвои населението на Африка до 2050 година. Става дума за много млади хора, 70% от населението ще живее в селските райони и ще зависи от селското стопанство. Селското стопанство допринася за една трета от БВП на Африка. Така че този континент е, трябва да създава всяка година 18 е, милиона нови работни места, за да отговори на нуждите на този нов пазар и на наблизащите в него. И тези работни места могат да се създадат в сектора на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост. Това може да допринесе за успешното економическо трансформиране на Африка. Африка трябва да има нужната политическа рамка, да развива хранително-вкусовата индустрия, там където а, има обработваема а, земя. За сега обаче тя в голяма степен зависи от износа на суровини и материали. По какъв начин Европейския съюз може да допринесе за развитието на селското стопанство, как може да помогне в частност на младите фермери от Африка? Първо, като правим така, че ефекта от нашата селскостопанска и търговска политика политика подкрепя развитието на Африка. ОСП през последните 25 години претърпя много реформи, имаше промяна в на месата, имаше ориентация към политиките, към пазара, избягване на изкривяването на търговията. Затова имаме помощи, които не са свързани с производството. Освен това, имаме преференциална схема всичко без оръжие с държавите от АКТБ, така че почти цяла Африка има безквотен и безмитен внос на европейския пазар. Споразумението за партньорство също дават много възможности за селското стопанство в Африка, тъй като те могат да бъдат изцяло изключени. Някои стратегически сектори могат да бъдат изключени от либерализацията. По-младите фермери и предприемачи в хранително-вкусовата промишленост могат да участват в търговията, в износа към Европейския съюз, да създават по-високо платени работни места. Нашата търговска политика, свързана с селското стопанство, отчита и факта, че ние сме най-големият износител, както и голям носител на селскостопанска продукция. Ние внасяме най-много в сравнение с останалите части на света от Африка, като се сравняваме с Китай, Япония, Канада и прочие, взети заедно. Втория начин, по който насърчаваме развитието на селското стопанство, особено за младите фермери, е чрез политиката за развитие. До преди 5 години селското стопанство беше пренебрегван сектор. Много африкански държави установиха, че цялата верига в хранителното-вкусовата промишленост може да генерира работни места и растеж. Така че сега се въвеждат нови политики в рамките на Г20 и други формати се вземат решения с фокус върху Африка. Интересното за ОСП е, че се разглежда като един добър модел за интегриране на устойчиви практики в Европейския съюз и за да запази живи селските райони. ОСП е отправна точка за държавите, които искат да разгибиват този сектор. Ние работим пряко с Африка, най-вече с Африканския съюз. Ще се срещнем с тях следващата седмица, за да може да се развие капацитета им в сферата на селското стопанство, да бъде по-привлекателен този сектор за младите хора, да се модернизира земеделието, да се използват информационните технологии, големи масиви данни да се създава стойност по цялата верига. Младите фермери, разбира се, са онези, които най-вероятно ще се занимават с тези по-съвременни форми. Така че селското стопанство в Африка да разчита на един стабилен бизнес модел, Необходимо е да се създаде нужната политическа рамка, по-добра организация, да има по-силно участие в веригата на доставки. Това се отнася и за Европа, и за Африка. Освен това, трябва да променим нагласите и мисленето, че селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост са на двата полюса. Това са някои от важните въпроси, които са важни, за да стане селското стопанство по-привлекателно за младите хора в Африка. Ние сътрудничим с Африканския съюз, както вече споменах. Ние осъзнаваме важността на хранително-вкусовия сектор за намаряване на бедността, за гарантиране на продоволствените доставки. Ние задълбочаваме сътрудничеството с Африканския съюз в тази област. Какво е важно? Важно е да имаме верните политики, да ги съчетаем с помощ за развитие. Надявам се, че колегата от е, Генерална дирекция Девко ще се спре на тези въпроси по-късно. Няколко примера заедно с Африканския съюз ние подкрепяме Африканския съюз мерки за примахване на социалната изолация в селските райони. Също допринасяме за създаване на промишлени паркове, за навлизане на информационните технологии, академично участие в Хоризонт 2020, изследователски програми, също безопасността на храните, управлението на водите, интелигентно земеделие. Сега се реализират пилотни проекти за обучение на млади фермери от Африка, заедно с организации като СЕДЖА, както имаме и програми за обмен между Европейския съюз и Африканския съюз. Освен това работим за създаването на добавена стойност в земеделието на Африка и хранително-вкусовата промишленост и Африканска стратегия за висококачествени продукти ще се разисква по време на срещата на върха следващата седмица. Разработват се множество нови възможности, за да станат по-привлекателни продуктите. Работиме с Африканския съюз също и по въпросите на премахване на пречките пред инвестициите и инвеститорите. Освен това, междудържавното измерение ние засилваме работата в частния сектор, насърчаваме нови партньорства, нови инвестиции, в тези области между Европейския съюз и Африка. Насърчаваме фирмите да инвестират в селското стопанство и хранително-вкусовата индустрия на Африка. Нашите фирми са заинтересовани от инвестиране в Африка. Следващата седмица в Абиджан ние ще говорим как Европа може да създаде едно по-структурирано взаимодействие между хранително-вкусовата промишленост между Европейския съюз и Африка. Освен това, трябва да се реши въпрос с заграването на земи, гарантирането на достойни доходи на фермерите, независимо дали са крупни или малки земевладелци. Външния план за инвестиции на Европейския съюз ще се прилага също от инвеститорите за реализиране на преки инвестиции. В заключение искам да кажа, че а, това са важни политики, а, също е важно да се стимулират частните инвестиции. Това са а, развитията през последните години в отношенията с Африка. Частните инвестиции все още са значително по-малко, отколкото помощта за развитие. излизаме постепенно от отношенията между колонизатори и колонии и донори. Читаме, че Африка може да реализира своя потенциал за растеж и работни места и да превърне демографският бум в възможност, като се обърне особено внимание на младите фермери, които ще бъдат част от този процес. Благодаря ви. Благодаря ви за това, че засегнахте и темата за младите земеделци. Направихте връзка връзка с нея. Сега давам думата на господин Леонард Мици от Генерална дирекция ДЕВКО. Благодаря, господин председател. Добър ден на всички. Винаги е удоволствие за мен да бъда отново в, ген... в Комисията по земеделски въпроси е, особено сега, една година след като напусна генерална дирекция Агри, е, винаги е добре също така да се съчетават е, позициите, вижданията, перспективите на различните генерални дирекции преди срещата на върха. Много силна ще бъде делегацията на Европейската комисия в Абиджан в понеделник започваме с голяма проява бизнес форума Европейски съюз Африка и тя ще зададе ориентирите за развитието на частния сектор. Смятаме, че частният сектор е от ключово значение за създаването на работни места и за растежа, особено като се има предвид, че темата на срещата на върха е инвестирането в младите за устойчиво бъдеще. Без младежи не може да има устойчив растеж, нито пък да се изпълнява някаква програма за работните места е възможно без от да се насочим към младите хора. И аз се надявам, че това ще бъдат и посоките, в които ще се очертаят основните решения от Абиджан следващата седмица. Ние ще работим в четири основни области на тези прояви. Инвестиции в младите хора, образование, технологии и умения Второ, инвестиране, обезпечаване и управление. Трето, управление на миграцията. И четвърто, мобилизиране на инвестиции за устойчивото трансформиране на структурите в Африка. Искам да допълня казаното от Джон преди мен. Явно се нуждаем от по-цялостен подход към проблемите на младеща в африканския субконтинент. През последните месеци сме имали посещения в различни страни там, за да се срещаме с различни заинтересовани е, е лица. В Генерална дирекция ДЕВКО за 2014-2020 година имаме много голям портфел от средства, близо 9 милиарда евро. Голяма част от тях са свързани и с потребностите на младите хора. Но за да се откликне на техните потребности, трябва да съществува правилна политика в африканските страни, трябва да съществуват предпоставки, за да бъдат младите привлечени към занимания с земеделие. Категорично искаме да инвестираме в хората. Един от резултатите, които, към които ще се стремим, ще бъде за професионално обучение, придобиване на умения. Когато се срещаме с министрите на замеделието в Африка, знаем, че от тях и сме чували от тях непрекъснато за необходимостта от ориентационни услуги. Не можете да имате солидна политика и да насочвате младите към бъдеще, ако нямате ориентационни услуги. Сега ще се опитаме да направим и връзка с опазването на околната среда. през декември ще има проява в Париж. Трябва да припомня също проявата от Бон, заседанието на страните по конвенцията в Бон. Всичко това трябва да бъде обвързано, така че малатите хора да бъдат привлечени към работа в хранително-вкусовата промишленост и в земеделието и то в такива отрасли, които са съобразени с необходимостта от борба с промените в климата. Също така необходимо е да се провежда борба с вредителите. В много части на Африка има нематоди, черви, които унищожават земеделската продукция и също така има чума по овцете и козите в Африка. Затова Работим съвместно и ще обсъждаме с Организацията на Африканския съюз съвместни действия за борба с тези заболявания и вредители. Не можете да говорите за бъдеще на младите хора, ако не предвидите мерки за гарантиране на устойчивостта на тяхното занятие, а борбата с болестите е ключ към тази устойчивост. Имаме и поглед върху това, което правят нашите партньори. Съединените щати, например, ежегодно обнародват доклад за продоволствените кризи по света. Би трябвало да помислим и за по-солидна помощ в хуманитарната сфера, за да можем да обвържем всичките си действия и да ги насочим. С съвместния Център за проучване на Европейския съюз – се опитваме да направим предвиждания за основните рискове, които проистичат от промените в климата. Например, проявите на Елниньо и други подобни. През последните седмици и месеци, знаете, имахме доста неблагоприятни климатични проявления, Нуждаем се от различни политики и мерки, от набор от мерки и не на последно място управление на рисковете, които трябва да предложим на разположение на младите фермери в Африка. Те също трябва да бъдат в състояние да управляват рисковете. По отношение на мобилизирането на инвестициите, Джон говори много. Ние използваме съществуващите инструменти и е, съществуващите платформи. Не на последно място КАДЕП, Кадеб за нас е, е от основно значение, защото тук има национални планове за действие и национални инвестиционни планове. Това, към което трябва да се стремим, е подход при изграждането на политиката, в който се отчитат вижданията на всички заинтересовани. Това означава и на младите хора, а също и на жените, и на жените на ръководни позиции. Току-що сме обнародвали един документ за това как при програмирането, създаването на програми в земеделието, в хранително-вкусовата промишленост и е, в продоволствието да отразим тематиката за равенството на двата пола. Това е, обаче е тема, която трябва да присъства и в нашите инвестиционни планове. По отношение на е, частните инвестиции, ние искаме те да бъдат пионерски, да бъдат мащабни, да бъдат и устойчиви и за това може да се мисли за гаранции чрез Европейския фонд за устойчиво развитие, а в такава рискова сфера, като земеделието на селските райони и земеделието, още повече трябва да мислим за гаранции, тъй като понякога дейността е прекалено рискова за частни поръчители. Това е задължително предусловие, ако искаме да създадем истински и трайни възможности за нови предприемачи, в частност млади такива. Ще имаме е, допълнително финансиране е, в стълб 2 и 3 на разширения план за инвестиции е, за Африка, като там ще се предвиди и техническа подкрепа и ще финансираме проекти, чрез които да създадем динамика на индустриализацията, е, която в повечето от африканските страни е сравнително слабо застъпена. Джон спомена идеята за привличане на европейските предприятия от хранително-вкусовата промишленост. Е, ще създадем е, платформа за устойчив бизнес между Европейския съюз и Африка, за да осигурим възможността за контакт е, между инвеститорите и фирмите в Африка. Около 4,1 милиарда евро от средствата на Европейския съюз е, използваме, за да мобилизираме 44 милиарда допълнителни е, инвестиции. И този ефект можем да постигнем само чрез частни инвеститори и чрез е, частен ангажимент, за да постигнем по-широко отражение на нашите мерки на място. Не можем да създадем благоденствие в селските райони, ако не възприемем холистичен подход към инвестициите като цяло. Затова ще отворим доста прозорци извън този на земеделието. Смятам, че Абиджан и срещата на върха там ще дадат начало за нов поток от инвестициите към Африка така че да се създават работни места, възможности за живот в селските райони на африканските страни и хората от селските райони на Африка да не се втурват към Средиземноморието, за да го пресичат и да се вливат в гетата в големите европейски градове. Искаме да се възприеме по-териториален подход към за развитието на земеделието, да не възприемаме изолирани подходи, на каквито сме били свидетели през последното десетилетие. По отношение на цифровата програма, младежите трябва да бъдат запознати с технологията, трябва да използват GSM. Разбира се, GSM съществува, познате в Африка. Сателитните комуникации трябва да бъдат насърчени и трябва да бъде насърчена цифровата свързаност на малките и средни предприятия. Джон спомена така наречените вериги е, на доставка. Това е тема свързана с въпроса за прозрачността на цените. В африканските селски общности тези въпроси са изключително чувствителни. Постепенно трябва да се оттърсим от така наречения подход базиран на стоките. Географските обозначения ще ни помогнат много тук. Имаме една съпътстваща проява за веригите на доставка. Имаме бизнес форум за веригите на доставка и съпътстваща проява за е, устойчивите схеми, посветени на справедливата търговия, биологично чистото земеделие и е, други фактори, които е, помагат на селските общности е, да продават на по-добри цени своята продукция. Това в частност се отнася за кафето и за памука. Както казах, е, е, ще подхождаме холистично. Достъпът до земя, като например достъп на основата на земеделска инвестиция или чрез наемане и аренда ще бъдат предмет на разговори. И последно, но не и по значимост – Искаме да пренесем в Африка Берлинската харта за селската младеж. Както знаете, тук редица действия прие на световно ниво аржентинското председателство. В ИФАТ, в ФАО се работи по този въпрос. Необходимо е да следим как се създават работни места – с нашите средства. Трябва да се обособят примерите, е, в които нашите средства са дали резултат, да се анализира този резултат точно. Особено след 2020 година е, ще имаме информ... нужда от тази информация, за да могат бъдещите ни мерки да бъдат още по-резултатни. Благодаря ви. Благодаря. Сега давам думата на депутатите. Господин Агнио, благодаря. Говорим за Африка, но има нещо, което всички виждаме, но не споменаваме. А именно въздействието на колонизирането от страна на Китай на Африка. Те купуват много голям, големи площи земя, използват минерали и ресурси. Това е реалността. То става, то, то се случва. Какво прави Европейския съюз? Е, изобщо Европейският съюз играе ли някаква роля? Да, виновни сме за колониалното минало, но междувременно Китай е, прави стъпка направ, на, напред. Е, те точно това правят в Африка. Комисията. Имате ли някакви мерки против Китай? против колонизирането на Африка. Кой в крайна сметка ще мигне пръв? Кой ще спечели? Ние може да кажем, добре, е, китайците, те действат по този начин, но в крайна сметка те получават достъп до ресурси. Защо ни не говорим за Китай? И в крайна сметка, ако споменем Чайна, какво правим? Господин Фланаган. Много интересна тема. Интересна е, защото ние често говорим за беженската криза, за нашия отговор на кризата, а по принцип това е реакция на нещата, които се случват. Това, което казвате вие, е да бъдем проактивни. Вашите планове може да не са 100% правилни, но идеите са интересни. Аз идвам от Ирландия и Истината е, че има огромна иммиграция от Ирландия в Англия, в, към Лондон. Милиони хора са напуснали Ирландия и то не защото не обичат пейзажа, времето или съседите си, а просто защото не са имали избор. Когато хората имат битие в къщи, те си оставят там, където са родени. Същото се отнася и за африканците. Това е решението. Но това, което ме безпокои е, че имаме много важна презентация и само трима депутати са в е, залата. Няма ли начин да имаме кворум, така че хората да идват? Не, не, не е възможно да имаме заседание с само трима човека. Къде са колегите? Пани пошля może bez komentarza, ale no, wcześniej są planowane różne wyjazdy, inne e, mamy. Да, добре, няма да казвам нищо по този повод, но така е. Често ситуацията е такава в четвъртък. Господин Богович, да, да, наистина, и аз бих искал да има повече колеги в залата, но надявам се всички следят внимателно заседанието от своите кабинети. Има много предизвикателства, когато говорим за Африка. Говорим за един кон- континент, който подслонява два пъти населението на Европа. А, до 2060 година населението там ще се четвори. Африка има голямо въздействие върху глобалната ситуация в света. Трябва да помогнем на този континент, това е наша отговорност, защото континентът е в голямо затруднение. И то трябва да помогнем не като колониална сила, както през миналото столетие, а по-скоро като системна помощ за онези, които искат да развият континента. Хората, които имат влияние върху економиката, политиката, селското стопанство на континента. Това е правилният начин да отговорим на предизвикателствата в Африка по отношение на економиката, политиката, селското стопанство и климата. Така ще се справим и с мигрантската криза. Трябва ни холистичен подход, подход трябват ни стратегии за поощряване на растежа в Африка. Дано политиката за външна, външната политика на Европейския съюз е разумна, така че и помощта за развитие, която даваме, да произведе желаните плодове. Нашата цел е устойчива помощ за, за Африка. Подкрепа за политическата и роля, така че развитието на Африка да е наистина ползотворно в бъдещите десетилетия. По време на деня на световното продоволствие на 16 октомври проведен в Рим, папата Францис свърза въпроса за миграцията и беженците с развитието на економиката, с достъп до вода, до храна, до инфраструктура. Той каза, че това ще е най-добрата форма за подкрепа, за помощ, защото много често... То, че са просто политики ролни, zarzuty, że wspólna polityka... Ние като, като авторите на, за политиката в областта на селското стопанство чуваме, че ОСП подкрепя нашата, нашето земеделие и разрушава развитието на селското стопанство в други страни, например, африканските страни. Явно помощта, която се дава, трябва да върви именно в положителна посока. Трябва да подкрепя производството, трябва да създадем условия за по-добро обучение и образование – трябва да даваме помощ за самопомощ. Но нека не забравяме и политическите проблеми, достъпа до земя, до, до, до вода. Въпросите за здравеопазването също са важни и нашите действия трябва да са съвсем ясни. И така интересни анализи, интересни теми, защото говорим за цивилизациите, за търговски обмен, за достъп до пазари. Смятам, че Европейският съюз е една от международните организации, които е доста напреднала и дава един от най-големите дялове помощ за развитие. Ще се върнем на тази тема. но сега ще дам думата отново на комисията. Добре дошли на госпожа Макинес отново. Давам думата на комисията за коментар. Благодаря. Ще говоря. Ще се спра на, на три момента. То, нещото, което е очевидно и за което не се говори. Това е първото. Господин Агне е прав. Да, така е. Не говорим за Китай директно. Не може да Не може да кажем, че китайското влияние по принцип е негативно в Африка. Част от него да. Е, частният сектор е проблематичен. И част от присъствието на китайското правителство. Но има и плюсове. Е, строи се инфраструктура, железници. Това е добре за африканските страни, но вярно е това, което казахте за инвестициите. Те доста, те нанасят е, и големи щети, тъй като става дума за земеделие на в голям мащаб, изнасят се Изнасят се стоки, което не е добре за хранителното продоволствие, хранителната сигурност на континента. Те просто обслужват китайските интереси. В рамките на Г-20 работихме много усилено за постигане на споразумение, включително и с Китай и другите големи страни, които са отговорни за инвестиции в Африка. Имаше насоки и правила от ОИСР и от други международни организации, които зададоха правилата за това какво могат да правят и какво не бива да правят инвеститорите. Китайците подписаха тези насоки и вие си спомняте, че когато Си Джинпин отиде в Африка, той се извини преди няколко години за поведението на китайски компании преди няколко години. Така че той се опитва да поправи грешките, направени в миналото. Сега дали това ще се случи или не, не знаем. Сега, отношенията Европейски съюз Африка. Ние работим и с Африканския съюз. Надяваме се да укрепим това сътрудничество следващата седмица. Имаме насоки. които ще трябва да се подпишат от частния сектор и от правителствата от двете страни. Тоест, ще се говори за отговорностите на частния сектор за инвестиции, ще се говори за условията и правилата, които трябва да дадат африканските страни да предоставят, за да привлекат инвестиции. Това смятаме стъпка напред, чрез която може да демонстрираме, че ценим нашите африкански партньори и че окоръжаваме отговорни инвестиции, а не инвестиции от рода на китайските инвестиции и други подобни инвестиции. Това ще е част от дневния ред на срещата на върха. Нелегалната миграция и беженската вълна, за това също ще е тема. Ще се предложат инвестиции за създаване на заетост за в Африка и то главно в сектора на земеделието, за да може хората да не бягат от континента. На последната среща на върха, миналата година, земеделският сектор и производството на храни бяха идентифицирани като секторите в Нигерия и други африкански страни, като секторите, където може да се създаде заетост и да се намали миграцията. На следващо място. За това, че ОСП ощетява малкомащабното земеделие в Африка. Това не е съвсем така. Когато се даваха помощи за птицевътството, в Гана и в някои други страни се получаваха тези помощи и те наистина нямаха добри ефекти. Това беше това будеше загриженост у нас. Имаше недостиг на, на комуникация, но сега, тази година, Кофи Анан, който е компетентен, казва, че казва, че европейците пътуват за Африка първа класа, това е фраза от на австралийски министър. Но тя изобщо не е вярна. Грецио де Силва в своята реч говори за ощетяващия ефект на ОСП върху развитието. Ние трябваше обаче да го коригираме. Имаше грешни цитати, които той преведе. Сега, настоящата политика. Тя няма ощетяващ ефект. Напротив, има поощрителен ефект. Ние внасяме продукти от региона в рамките на тази политика и представляваме ролеви модел за много страни по отношение на това какво означава една дългосрочна политика. Благодаря ви. Аз съм напълно съгласен с казаното от е, Джон, защото съм работила 10 години в Генерална дирекция Агри, но ми се струва, че трябва да се направи нещо повече за комуникацията. Все още има скептицизъм. Микрофонът на оратора е изключен. Been changing in the last years where um, the role of also export uh... Ролята на износа от, uh, от Азия, от uh, Бразилия, че се измества местното производство, че европейските продукти и ОСП са виновни за това. Но ако имаме добра комуникация, това може да се коригира. Ние трябва да сме в отбранителна позиция, трябва да сме конкретни. Относно Китай. Китай свързват Мапуто с мост т.е. те оставят ярък отпечатък е, там. Индекса за развитие е, на човешките ресурси в е, Мозамбик поставя страната на 181 място от общо 190. Мозамбик също е огромна страна, има огромен потенциал няма индустриализация на практика, много дребно земеделие. Да, Китай имат присъствие в Мозамбик. Ние е, искаме да има един по-различен е, модел от този, който налагат Китай. Т.е. модел, който ви областява, който ви дава право на собственост върху земята, който изисква опазване на околната среда. Аз говорих с финансови посредници, които посредничат между нас и нези които ще предлагат проекти, които могат да бъдат финансирани чрез банките. Ако искаме високи екологични и социални стандарти, ще е много трудно да се реализират такива проекти в Африка, тъй като вашите изисквания ще са твърде взискателни за дребните собственици, като се съпостави с моделя, модела, който се предлага от други това е нашият модел. Ние можем да го адаптираме, но не можем да се откажем от някои принципи и стандарти, на които държим. Единствения форум, на който можем да разговаряме с китайците. Аз бях в Мозамбик. Държавите, които присъстват там, не са толкова европейски страни, а по-скоро Китай, Турция и Индия. Това са трите основни фактора в сферата на строителството, развитието. Те са тези, които имат най-силно присъствие там. В рамките на Г20 ние работим по-тясно с Китай, Индия и Турция относно модела, начина на работа, принципите, които да се отстояват и да обсъждаме тези въпроси като разговаряме с Африканския съюз, да видим кои са моделите, които са най-адекватни за Африка през следващите 20-30 години. Ние извършваме множество анализи за това какво означава насилствено изместване и нормално движение. Повечето от тези движения, например в южната част на Африка, е по посока Южна Африка. Много малко са тези, които отиват към Средиземно море. Ние трябва да дадем на младите хора избора да останат близко до своите родни места. Необходимо е да има силно лидерство, силни модели, които може да липсват в отделните страни. Аз не споменах за здравето, за изхранването. Ние не можем да имаме една стабилна ам, трудова сила, ако хората не са в добро здраве. Затова трябва да имаме силна политика в областта на прехраната. Имаме механизъм който наблюдава състоянието. A... Не можем да имаме продуктивен пазар на труда, а, ако има недохранени деца. Затова ни обръщаме особено внимание на прехраната и включваме този въпрос в множество международни инициативи. Председателят Разбира се, ние ще се върнем отново към а, тази тема на други заседания на нашата парламентарна комисия. Ще направим а, каквото е възможно, за да помогнем за развитието на този регион. Това е целта на Европейския съюз да подпомага развитието както и да държи на определени ценности да бъдат спазвани. Ние не искаме да сме доминираща сила, ние не искаме да има заграване на земи. Европейският е, съюз е, не трябва да се разглежда в тази светлина в света. В Буенос е, Айрес, в, насрещите срещите на СТО се обсъждат тези въпроси. Също госпожа Магинес ще участва в срещата на върха от името на нашата комисия. Ние не приключваме работата по тази тема, ще се върнем на нея на по-късен етап. Тъй като често в разговорите, които водим, чуваме критики, които се отправят към общата селскостопанска политика. Както каза господин Кларк, Ситуацията в момента не трябва а, да създава впечатлението, че ОСП е политика, която влияе негативно на развитието. Госпожа Магинес. Да, трябва а, да се промени схващането на хората за това, че ОСП създава проблеми за развиващия се свят. Ние променихме изкорени тази политика. Имаше период, когато ОСП имаше вреден ефект, но трябва все пак да държим сметка за реформите, които бяха осъществени. Благодаря ви. Председателят. Аз Считам, че това е много добър завършък на днешната ни дискусия. Благодаря на представителите на Европейската комисия, благодаря на всички. Радвам се, че можахме да обсъдим тази тема днес. Ще предоставим информация за всички останали, които не можаха да присъстват. Те не са тук по обективни причини. Обикновено нямаме проблем с присъствието. Благодаря ви много за участието. Нямам никакви забележки, свързани с протокола от заседанието на координаторите. И ако ние, вие също нямате такива възражения, ще считаме, че протоколът е утвърден. Това е всичко за днес. На 29 в 7 часа ще се срещнем с господин Хоган. Той ще ни представи съобщението на Европейската комисия относно ОСП след 2020 година. Разбира се, това е само съобщение. След това ние ще изготвим нашия доклад, ще има законодателно предложение. И през май ще има предложения за бюджета. Всичко това ни очаква. Имайте предвид на 29 ноември в сряда да присъствате на тази среща. Така, препоръките също са прияти. Благодаря ви отново за участието и ви желая безопасно завръщане от дома тъй като приключваме парламентарната работа обикновено в четвъртък след обед. Благодаря ви.